Уважаеми дами и господа, днес бих ви предложил да започнем. Приветствам ви сърдечно в пленарната зала на Европейския парламент. Приветствам ви на нашия семинар по гражданско правосъдие. Поздравявам и представителите на националните парламенти. Това е един семинар, който ще проведем заедно с тяхно участие. Имаме представители от 20, 21 националности от 80 парламента. Това не е толкова лесно предвид на атмосферните условия, които не са толкова благоприятни. Оказва се обаче, че този инструмент, който използваме за втори път в нашия парламент, действа добре. Става дума за сътрудничеството между Европейския парламент и националните парламенти. Искам да кажа, че темата, с която ще се занимаваме днес, а именно семействата в Европа и начина по който може да им помогнем, е свързан, свързана с въпроса за правото, за трансграничното право, защото има въпроси, свързани с наследството и с други въпроси. Тези въпроси придобиват все по-голямо значение. И на този фон се, с, с, с този фон са свързани много проблеми. Ние искаме да си сътрудничим с, с националните парламенти, за да помогнем на хората да решават тези правни проблеми. Това е една възможност Европа да бъде приета положително от гражданите, да не се ограничим просто с теоретична дискусия по въпросите, а да мислим практически. И така ще чуем няколко лектора. Поздравявам Даяна Волес, заместник председател на Европейския парламент и докладчик по темите, които ще дискутираме. Тя след малко ще приеме председателството, защото аз, за съжаление, ще трябва да напусна, тъй като имам друга оговорка. А, поздравявам господин Ватерлет от Белгийското правителство. Той е държавен секретар за бюджета, отговаря за семейната политика, именно за въпросите, които ще обсъждаме днес. Също така отговаря и за културните институции в Белгия. Още не мога да поздравя следващия говоривш. А, това е госпожа комисаря, която ще закъснее малко, може би някъде към 10 часа. А това са колегите, които исках да поздравя с лично. А... Освен това, искам да ви пожелая продуктивни дебати и нещо техническо, който иска да се изкаже по темите. Моля ви, използвайте раздадените ви формуляри. Това ще по-справедливо и по-лесно за нас. Е, това е по-добре, отколкото да имаме спонтанни изказвания. Освен това, истината е, че имаме много документи, които вероятно също са ви раздадени. Благодарим на секретарията за тази подкрепа да бъдат изготвени тези документи. Тези документи също може да ги използвате. Това са изключително полезни и добре изработени документи. И така давам думата на госпожа Болис. Благодаря много, господин председател. От името на председателството на парламента и от господин Бусек отново искам да ви поздравя с добре дошли и искам да кажа няколко думи за контекста на нашата среща днес. Тоест, какво е направил парламента през последните години и какво се надяваме да направим в близко бъдеще с ваша помощ и подкрепа за да можем да улесняваме живота на нашите граждани и техните семейства в общите им отношения към Европа. Като начало трябва да изтъкнем, че преди много години се състоя тук един дебат в парламента когато се коментира, че по отношение на свободното придвижване, стана ясно, че е по-лесно да се придвижи един чувал с картофи в Европа, отколкото един гражданин на някои от страните членки да се възползва от възможността да се движи свободно. Именно това се опитваме да направим ние. Защото всички правителства ни казаха, че е, добре, гражданите имат правото на свободно придвижване и те го приемат за даденост. Но ако видим цифрите през 2009, 12 милиона европейски граждани се възползваха от това си право за да работят, е, живеят или да се отеглят в пенсия или да учат в страна, която не е тяхната родна страна в рамките на Европейския съюз. 12 милиона души. И знаем, че тази цифра расте. Но в резултат на тази засилена мобилност става ясно, че нещата, които се случват ежедневно в нашия живот, т.е. и брак, и раждане, раздяла, дори смърт в семейството, понякога имат трансгранични измерения, и то правни такива. И има време в живота на хората, когато те са уязвими, не достатъчно силни и нямат сили да се занимават с сложни и трансгранични законови проблеми. И за съжаление, независимо от многото неща, които сме свършили, тези неща са факт. Тоест има законови, административни, практически трудности, защото нашите правни системи са различни. И въпроса да се реши, примерно, когато има развод, кое право ще е водещото, въпросите за наследство, правото на деца в трансгранични спорове и така нататък, а пък и най-общо казано признаването на съществуването на обикновените документи за граждански статус – Тоест, живота в Европа не е толкова лесен, колкото трябва да бъде или колкото може да бъде. И мисля, че тези от нас, които от години работят в Комисията по правни въпроси, считат, че това е много важен проблем от е, законодателството Разбира се, проблеми на националните законодателни проблеми, проблеми на финансиране на моменти, но ние не искаме тези проблеми да се засилват с една допълнителна сложност от трансграничните въпроси, с които могат да се сблъскат наши граждани, когато се възползват от възможността да живеят и работят някъде в Европа действително економическия проблем също е факт, но когато се опростят законовите проблеми, вече доста повече хора ще се чувстват свободни да се възползват от възможността да пътуват и по този начин и, евро... и економическия капацитет на Европа ще се засили. И като започнах с малко, може би, отрицателни коментари, трябва да кажа, че трябва да бъдем изключително горди от всички, което сме постигнали до сега. Защото сме отстранили някои от е, проблемите. Примерно, приемането на регламента Бруксел 2 за признаването на присъди в брачни дела и в дела за родителска отговорност а също и по отношение на сътрудничеството и признаване на задължения за издръжка. Знаем, че между страните членки в момента се работи и по въпросите за развода и наследството, но все още има много, което трябва да бъде свършено. Вероятно трябва да помислим малко повече и как да улесним трансграничната защита на правата на родителите и на децата, за, като засилим примерно посредничеството, семейното посредничество. Също да работим по въпроса за международни осиновявания, също и раз... примерно е, споразумения за сурогатни родители, за двойки, които не могат да имат деца. Като т.е да търсиме начини да видим как в страните членки се подхожда по този въпрос. Има много трансгранични въпроси, свързани с граждански е, брачни дела, наследства или съжителство, брачно съжителство. А даже и в рамките на брака има проблеми свързани с домашното насилие или бракове по принуда това са проблеми, които съществуват в Европа и ние трябва да помислиме какви са нашите отговори, какви са отговорите на страните членки на тези въпроси. И затова ми се струва, че стана ясно още в първата година на мандата на нашата комисия и на парламента, че съществува воля, която преди това не виждахме толкова много, да изведеме гражданите в сърцевината на нашите политики. Особено, що се отнася по въпросите на гражданското право. Примерно, Стокхолмската програма на комисията, която бе съставена в началото на нашия мандат, е един пример и парламента реагира в смисъл, че и той иска да работи в тази посока. И се надяваме, че така даваме отражение на очакванията на гражданите в Европа. Ако видите резултатите от Евробарометър, допитвания свързани с проблеми от гражданското право, около две трети, това е много голям брой, от две трети от отговарящите в допитванията, считат, че Европа трябва да поеме инициатива по трансгранични въпроси на семейното право. Тоест, ние имаме едни много големи правомощия, дадени от гражданите, да работим в тази посока. А също много от нас тук в парламента искаме да подчертаем, че това не е стъпка в посока на хармонизиране. Не търсим това. Ние всички идваме от национални правни традиции и култури, които в огромна степен степен се гордеят своите постижения и ги уважават, така че нямаме за цел да разградим тези системи, а да намерим начин да използваме международни правни режими, за да могат тези национални системи да, си, е, да се съчетават и да се търси сътрудничество между тях – така че да се постигат така комбинираните цели, да се даде възможност на гражданите, които се възползват от свободното движение, да се възползват и от съответните правни системи. Лисабонския договор дава на нашия парламент, а нека да подчертая и на националните парламенти, по-големи права и възможности в тази област. Тоест да се занимават с въпроси на гражданите и семейството. И за това срещи като нашата са изключително важни. Ние трябва да развием нашето взаимодействие, трябва да работим много по-тясно сътрудничество в бъдеще. И не само по въпросите на гражданското право и не само с националните парламенти, ние всички трябва да ангажираме и правни специалисти от страните членки и практикуващи и учени. Защото те са хората, които всъщност провеждат политиките, които ние се опитваме да формулираме и въведем. Така че те трябва да бъдат ангажирани в този процес още от самото начало и това е от ключова важност за успеха на нашето желание да помогнем на гражданите в Европа. За това нека да кажа колко се радвам, че днес се провежда тази е, конференция. Е, изключително съм възхитена от огромното количество документи и от програмата, която е съставена. И се надявам, че ще проведем едно заседание на много високо ниво. Отново добре дошли на националните депати. Добре дошъл и на господин Вотерле от е, представител на белгийската страна. Очакваме и комисар Редин. Отново благодаря за вашето участие и се надявам, че денят ще бъде плодотворен за всички нас. Благодаря, Даяна, за това въведение. Искам да дам думата на господин Бателет. Господин държавен секретар, имате думата. Благодаря, господин председател. Благодаря за това, че ми предоставихте тази възможност да присъствам на срещата между различни национални парламенти и да подчертая докъде сме стигнали по този въпрос по време на Белгийското председателство. Белгийското председателство, разбира се, е само един етап по дългия път за улесняване на живота на европейските граждани и на европейските семейства в областта на правосъдието, и гражданското право. Наистина днешната среща ми дава възможност да фокусирам вниманието върху постигнатото от белгийското правителство, така че много ви благодаря за тази възможност. Освен това, като отхвърлям едно око на днешната програма, виждам, че е, амбициозно сте приели задачата. Много е богато съдържанието, което днес ще разглеждате и освен това поздравления за това, че сте толкова възторжени привърженици на една от друга страна на суха материя, суховата. И така, това бе една от нашите цели, една от целите на Европейския съюз да направи живота на всички ни по-лесен и когато става дума за международни взаимоотношения, добър ден, госпожо комисар, каза оратора. Така, когато говорим за международни бракове, за смесени семейни двойки, нещата са още по-позитивни, още по-положителни, защото това всъщност означава взаимно обогатяване, културно, трудово, гражданско, защото в крайна сметка гражданите се придвижват свободно из континента. Какво е едно от последствията, едно от последствията са тези международни обстоятелства, ако мога така да ги нарека, обстоятелства, които трябва да бъдат разглеждани от европейското гражданско право. И така, в момента ни занимават именно тези международни смесени е, обстоятелства, смесени е, случаи на брачно съжителство, например, на семейно съжителство. В този смисъл искам да говоря по четири пункта, свързани с Белгийското председателство, четири пункта, по които успяхме да напреднем. На първо място засилено сътрудничество в е, областта на законите за развод. И така семейното измерение на европейското гражданско право става все по-широко и по-широко, защото ето тук имаме един пример за използване на процедурата по засилено сътрудничество, записана в учредителните договори. И това засилено сътрудничество се прилага в областта на семейното гражданско право. Защо? За да определим законовата база, приложното поле. По време на Белгийското председателство работихме по този въпрос и затова искам да го подчертая дебело. В работата си по този въпрос непрекъснато се стремяхме да направим така, защото всяка държава, която иска да се присъедини към това засилено сътрудничество, и да се присъедини към проекта, да може да има това право да го направи във всеки един момент. Ето за това непрекъснато информирахме за състоянието на работата по този въпрос всички държави членки. Колкото повече държави се присъединят към проекта, толкова повече ще напреднем в стремежа си да улесним, да направим по-лесен живота на европейските граждани и на европейските семейства. А това е именно занимаващия ни днес въпрос. Разбира се, въвлякохме и парламента в този дебат. Защо? Защото очевидно е, че парламента като законодателен фактор, като законодателна сила заедно с парламента, заедно с съвета, извинете, играе особена роля в целия този процес. 16 милиона двойки, които съществуват днес е, и които са, представляват смесени двойки в международен смисъл, днес се радват на една по-голяма правна сигурност. Освен това, двойките имат право да избират да избират правния режим в случаите на развод. Когато, разбира се, нещата стигна до развод, конфликта е с по-общ характер и може би двойката няма лесно да стигне до споразумение кой режим да избере. Така или иначе, възможността да се направи избор дава по-голяма правна сигурност на членовете на смесени двойки. Всъщност, нашата цел е да имаме възможност да, да избираме правен режим и по този начин да намалим конфликта. Това е един от факторите, които биха играли ролята на арбитър в самата семейна двойка, която има вече повече, по-малко всъщност теми, по които да се кара. Заедно с работата по развода се занимахме и с въпроса за наследствата. Наистина все повече европейци се движат свободно из континента, живеят, пребивават на едно място, но не винаги умират на същото място, където са живели в продължение на, съче, на целия си живот. Ето, за това е толкова важно – да направим така, щото всички сертификати, всички удостоверения за унаследяване да бъдат взаимно признавани, за да намалим и тук възможността от възникване на конфликти, от усложняване всъщност на живота на европейците. Наистина живеем на един континент, в един Европейски съюз, където има различни правни режими, които понякога влизат в стълкновение или съжителстват и трябва да бъдат взимани под внимание. Това, разбира се, ни занимава особено и работим в, по посока на хармонизиране на правото свързано с унаследяването, с наследствата. Друг един въпрос, който мен особено ме вълнува като белгиец и европеец, е въпросът за за отвличанията, отвличани, международното отвличание на деца. В какво значи това? Когато един от родителите не позволява на другия родител да вижда детето. Това е вече не конфликт, това е трагично развитие на събитията. И детето, детето тук е главният аз в цялата тази игра. Какво можем да направим, за да разрешим това кризисно положение. Кризисно положение, което меко казано е крайно обострено. А когато прибавим и един международен аспект към цялото това нещо, нещата стават още по-сложни. И така, ние създадохме така наречена система за посредничество, за да може родителите отново да влязат във връзка и да потърсят по пътя на преговорите някакво разрешение. Това е всъщност наше белгийско наследство. Това вече съществува в Белгия като процедура и го изнесохме и на европейско равнище чрез 10 пилотни проекта. С каква цел? С цел всички семейни двойки да използват този механизъм за семейно посредничество, когато става дума за за виждане или за контакти на двамата родители с детето. Това разбира се няма да е панацея, няма да разреши всички конфликти, но поне ще създаде възможност за преговори, за преговори, за диалог между двамата родители. И така, когато става дума за смесени семейни двойки конфликта е между родителите, но всъщност залогът е детето. Затова трябва да се стремим колко се може по-бързо да намерим разрешение на това злощастно стечение на трагични обстоятелства и затова всъщност работим по този семейен проект за посредничество. Смятаме, че ще успеем да постигнем напредък в тази област. И последният въпрос е свързан с издръжката. Наистина е, има още неразрешени въпроси, като свързани с правния режим, с езиковия режим, с е, това как се прилага Хакската конвенция. Но и тук искам да посоча, че успяхме да постигнем напредък, ако не с друго, с това, че изобщо го извадихме на бял свят и го поставихме на едно и също равнище с отвличането на деца и с развода. Като бългийско председателство сме си поставили за цел да направим така, щото издръжката да бъде също на толкова централно място, както останалите три точки, които изброих. Наистина, все още много държави членки не приемат е, правния режим на друга държава членка да се прилага към собствените граждани. Обикновено смятаме, че правният режим на друга държава не е толкова добре изграден като нашия собствен. Нека обаче да не сме толкова късогледи, защото от това всъщност зависи благоденствието на европейското гражданство на европейските граждани и, семо, и семейни двойки. Така или иначе, те вече, щом са стигнали до развод, живеят в една конфликтна и напрегната ситуация. Нека да ни отежняваме с юридически и гражданско-правни конфликти и неразбори. Е, нека да направим така, защото, както Европейския съюз позволи на своите граждани да се движат свободно и с географията на континента, нека и сега Европейският съюз да представлява е, една положителна страна от техния живот и в юридически смисъл. И като бългийско правителство смятам, че постигнахме неш... напредък по всички тези въпроси, така и ще продължим да работим и за в бъдеще. Благодаря. Благодаря, господин държавен секретар за вашето изложение, а сега провеждам комисар госпожа Рейдинг. Тя успя да дойде въпреки лошото време до парламента. Госпожа комисар, имате думата. Дами и господа, добър ден! За мен е и чест и удоволствие да говоря не само пред европейските депутати, но и пред депутати от националните парламенти. Между другото, изключително важно е да бъдат представени двете нива на тези институции едни до други, защото дойде време европейските институции да си сътрудничат с националните парламенти и то все повече. Това се налага от е, въпросите, които трябва да бъдат решавани, било то на европейско или на национално ниво, защото реално те са едни и същи въпроси, които засягат едни и същи хора. 12 милиона души в Европа използват правото си за свободно движение. Те могат да бъдат от една национално, за да имат проблеми в друга – и ние трябва да направим така, че те да се чувстват от дома си в Европа, независимо къде се намират, независимо какво решат да предприемат, да знаят, че имат права и задължения и съответната правна сигурност. Какво се е променило и защо? Нещата се промениха с новия договор от Лисабон, в който хартата за основните права е вече е, съществена част през септември 2009 година вземането на решение по отношение на правни дела не е само в ръцете на министрите на правосъдие на националните държави, където никой парламент не може да се намеси, нито националния, нито европейския, нито пък може да се намеси Европейския съд. Сега вече е, играта е, така да се каже, на едно нормално институционално ниво. Комисията дава предложение, а законодателите, т.е. съвета на министрите и Европейския парламент в сътрудничество с националните парламенти решава по въпросите поставени на масата и Европейския съд наблюдава дали всички взети решения се изпълняват така както трябва на всяко ниво. За мен аз съм първия комисар по правосъдие и права на гражданите, на които се наложи да поставя нещата да, да тръгнат. Някои неща бяха много лесни да бъдат решени. Примерно правата на хората, които са заловени от полицията и се изправят пред съда в е, съседна страна. Тук е, за рекордно късно време решихме е, всички въпроси, свързани с техните права за превод и правна защита. И в края на тази седмица ще има вече оформена а, пра, а, текста за правата и ще започнем да работиме по въпроса за правната защита. Така че всички европейски граждани ще бъдат гарантирани е, с това, че имат минимални права, ако им се наложи, когато имат проблеми. И става дума не само да търсиме правата на хората, които имат проблеми с са изправени пред съд, но трябва да видим какво да се прави и с жертвите. Жертвите на престъпление или на катастрофа или на нещо, което може да се случи, когато гражданите не са в собствената си страна. През пролета на следващата година ще представя един всеобхватен пакет от законови мерки и подзаконови актове за защита на жертвите. А също така и мерки за осигуряване на правосъдие, което да е обърнато към децата, защото много често децата се сблъскват с много специфични проблеми, когато трябва да се изправят в съда, като свидетели, да речем, в, в чужда страна. И ние сме абсолютно решени и сме убедени, че правото за свободно движение трябва да бъде ясна реалност, достъпна реалност за гражданите. Символично на 27 октомври проведо, е, направихме именно това. Проведохме една пресконференция с е, комисаря за вътрешния пазар господин Бърние и аз като ние обяснихме как искаме да преустроим, да дадем нов живот на вътрешния пазар. И то не само от економическа гледна точка, а като поставяме граждани на, на същото важно ниво, както и пазара. Т.е. пазара и гражданите са двете страни на една и съща монета. И именно това означава да изпълняваме на практика Лисабонския договор и хартата за основните права. Господин Латле вече говори в подробности за предложенията на Комисията за наследство и завещания. Ще се опитаме да решим тези проблеми. 450 хиляди случая на трансгранично наследство се появяват всяка година, което означава, че за много хора ще има големи проблеми. Затова искаме да хармонизираме законодателството, като използваме принципа за регулярното местожителство като водещ принцип. Така че е, съдът само на една страна да се занимава с проблемите за наследството и всички е, имоти и наследства да се управляват от един закон. Също така да могат и гражданите, документите издавани от една страна членка да свободно да могат да бъдат признавани в другите. Така че гражданите да не трябва да търсят документи на място и да се справят с съответните процедури на място, когато примерно техен близък е починал, има съответни е, имоти и вещи, които се наследяват. Съответните национални документи трябва да доказват правото за наследство и да се признава съответните изпълнители на наследството от е, държавата, която гражданина предпочете така че да може в бъдеще ние да имаме и един общ документ за всички, валиден за всички страни. Европейския парламент и националните парламенти и съвета в момента оглеждат това предложение и естествено комисията работи в много тясно сътрудничество с е, Европейския парламент, за да можем да предоставим една правна сигурност, от която гражданите имат нужда. Но също така не бива да забравяме, че и публичните консултации и оценката на въздействието показаха, че има много голяма подкрепа за подобна инициатива. Така че за тези 450 хиляди е, граждани, които ще наследяват е, извън собствената си страна, трябва да търсиме начин да не им създаваме затруднения, но трябва да намерим и вариант, който да е приемлив за всички. Това е само един аспект от възможността на гражданите да се възползват от техните права за трансгранична мобилност. Също така искам да улесня живота на двойките, които са стъпили брак или не. За това ще дадем ново законодателство за е, брачни права и правата на регистрирани брачни партньорства. Днес е много трудно за така наречените международни двойки да знаят кой правен режим е приложим за тяхната лична ситуация и за, за имотите, които те притежават. Така че трябва да търсиме свободно движение на съдебните решения за брачна собственост и признаването им в различните страни членки. Новото законодателство ще бъде предложено в началата на 2011 като ще отчита, разбира се, и регламента за брачни въпроси и родителски права. Също така ще допълва и бъдещия регламент за брачния режим за разводи. господин Ватлет говори по този въпрос, няма да повтарям. Само още едно нещо да обясня. Регламента за приложимия правен режим при разводи е първото решение за сега, което се взима на базата на така нареченото засилено сътрудничество. Като гражданин на Люксембург, аз лично не съм много за това засилено сътрудничество. Винаги съм считала, че е много по-добре и 27-те страни членки да вървят напред, а не само една група от тях е, да осъществяват някакъв напред. Затова много дълго дискутирах с колеги преди да решат така или иначе да върва в тази посока. И наистина огромен пробив е. За първ път се използва механизма на засилено сътрудничество, за да се преодолее блокажа по въпроса за определени аспекти на европейското право всички, механизма е такъв, че всички мог, страни могат да се включат в засиленото сътрудничество, но имат избор да решат да има решение за по-голяма част от гражданите, в случая 80% от европейските граждани ще бъдат покрити от това засилено сътрудничество, или страната може да реши да не се присъедини и да продължава бърканицата, която често се случва в момента в въпроса с международни разводи. Така че искаме да вървим в тази посока и мога да ви кажа, че съвсем скоро ще формулираме един втори механизъм за засилено сътрудничество за оратора спира за момент за европейските патенти защото е, механизма сработи добре в семейното право и така, че може би ще успеем да по- постигнем пробив и в законодателството за патенти. Знаете, че за свободно движение на хора е много важно да има свободно движение на гражданските документи, примерно свидетелство за брак, за, за раждане, за издръжки и така нататък за сключване на брак са необходими тези граждански документи. Така че, когато гражданите използват правата си за свободно движение, се сблъскват с подобни препятствия, защото техните документи не се признават в другата страна. С тези проблеми трябваше да се справим и трябва да се справим. През декември започваме консултация и днешната дискусия на тази тема ще бъде много важна – и всичко, което вие имате да допринесете днес, ще бъде анализирано, както и резултатите на, от допитването. След това ще направим две предложения за признаването на документите за граждански статут, а също и за свободното придвижване на документи за граждански статут. Също така се спомена тук въпроса за колко голям брой деца се, биват засегнати от спора, от семейни е, спорове, а в хартата на основните права се говори за правата на децата да оставят в е, директен контакт с един и с двамата родители регулярно, освен, разбира се, ако това не е в тях на най-добрите интереси. Европейското законодателство вече дава възможност да се признават е, решенията за родителска отговорност и е, да се търси посредничество, ако е необходимо. До 2013 година комисията ще прегледа съществуващото законодателство по тази тема, за да се създаде един общ минимален е, стандарт и да се е, предприемат е, съответни мерки за при, признаване на съответните решения и документи, което ще улесни и признаването на е, съответните решения и ще намали броя на отвличанията на деца през граница в Европейския съюз. Уважаеми депутати, дами и господа, това са само част от аспектите, по които работим, но по този начин виждате, че ние имаме високи амбиции, защото използването на вътрешния пазар като едно свободно вътрешно пространство, свободно за избор от нашите граждани, трябва да бъде право не само по теория, но и на практика. И за това трябва да търсим отстраняването на всички толкова много препятствия, които все още съществуват. И новата система, която предлага комисията и по която ще решат съвета и парламента и ще включи контрол, елемент на контрол от съда, ще направи именно това и тя ще е ефективна. Тоест ние за първ път ще вкараме мерки от започването в този смисъл. О, 9 месеца време, в което от предаване на предложението до приемането му за европейско ниво е изключително кратко време. Но по този начин тези 12 милиона души, които се движат в Европа, ще имат право да се възползват от правата си. И ние разчитаме на сътрудничеството на националните парламенти, за да ни дадат възможност именно в практика да приложим правата на нашите граждани. Благодаря, госпожо комисар, за вашето изложение. А сега се придвижваме към първото работно заседание и давам думата на господин Тадеос Севка. Той е координатор от НП. И ето докладчик в парламента за Репорим 3. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Raz jeszcze chciałem dołączyć się do powitań i podziękowań za... Да, благодаря. Искам и аз да започна с поздравления, благодарности, пожелания за добре дошли на всички, които са днес сред нас на нашето съвместно заседание. Добре дошли на всички колеги от националните парламенти, от Европейския парламент, а и искам да пожелая приятна работа на всички, които ще бъдат днес наши експерти и докладчици и ще говорят по тези толкова важни, чувствителни и щекотливи понякога въпроси, свързани с семейното гражданско право. Аркадио Диас Десера, сенатор от Сената на Испания, който е освен това говорител на Комисията по правни въпроси на Испанския сенат. Добре е дошъл и той ще бъде наш гост и ще направи заключителните бележки на днешната среща. Е, нашето желание, разбира се, както винаги, е всички да имат право да се изкажат. За това моля по време на презентациите на експертите всички желаящи да се изкажат, да попълнят съответния формуля, формуляр и да ни го предадат. Дебатът ни за момента се придвижва с 20-минутно закъснение. Така че, моля, всички да се придържат към времените, времевите ограничения, за да може всички желаещи да имат време да се изкажат и освен това дебатът в крайна сметка да бъде плодоносен. Аз самият съм член на Комисията по правни въпроси на Европарламента и често работя по въпросите на семейното гражданско право и конфликтите, които понякога го съпътстват. Затова знам колко интересен може да бъде един такъв дебат. колко емоционални могат да бъдат ни такива разисквания това всъщност е напълно разбираемо. Ето за това се обръщам отново към всички желаящи да се изкажат с молба да се придържат към времевите ограничения от 10 минути. Аз самият ще бъда първият блюстител за това спазване на времевите ограничения ограничения. На първо място давам думата на Катарина Бьол Волки, която е преподавател по частно международно право в университета в Утрехт. Тя ще ни запознае с първото засилено европейско сътрудничество в областта на законовата раздяла на смесени семейни двойки, така наречения Рим 3. Заповядайте. Благодаря, господин председател, дами и господа. През март 2010 Европейската комисия публикува първо предложение за регламент за засилено сътрудничество по отношение на законовия режим при развод и законова раздяла. Това предложение, наречено Лим 3, съдържа подробни разпоредби в случай на развод раздяла. В... Скоро ще бъде прият регламента, но като начало ще се отнася само за 14 страни членки. Както тук ще чухме, за първ път това е метод за е, трансгранично сътрудничество по метода на засиленото сътрудничество. 13 страни няма да участват в признаването на регламента Рим 3 и ще продължат да си е, прилагат на националните разпоредби за решаване на конфликти. Защо? защото не можа да се постигне единогласие, е, когато през 2008 година се направи първото предложение за Рим 3. Специалистите са наясно с е, това какво се случи през целия процес на подаване на законопроекта. А, аз ще коментирам сега само по същество. Първо, е добре, че двойката има право да реши кой е приложимия правен режим. Въпросът е кога те ще направят това, този избор. В случая, според предложението Рим 3 няма ограничения, но има разлика дали брачният договор е сключен в началото на брака при е, брачен контракт ще има задължителни условия. Защо? При когато има развод, тъй като това споразумение вече може да не е в сила, партньорите трябва да решат приложимия правен режим в момента, в който те е, решават да разтрогнат брак защото е, решението, което те са реш... е, за правен режим, вписано в брачния договор, може да е взето преди много години и нещата да са променили. Също този, това решение трябва да бъде подписано, датирано. Но не винаги двойките са наясно какви са последиците от техния избор. А, законовия използването на законови съвет, на правни съветници не е задължително. А, много често а, информацията, която се подава по интернет е трудна за разбиране, а често и грешна. Същото се отнася и за някои по-официални информации – в Рим 3 се използва принципа за последното постоянно местожителство на двойката. Като има условия, единия от брачните партньори още да живее на това място и да не бъде разтрогнато съжителството една година преди да се обърне двойката към съда. Много е трудно да се определи дали тези условия съществуват и няма причина, така съществено съображение, защо се въвежда това ограничение. Смятаме, че то трябва да отпадне. Тогава член 3 и 4, които определят режима на приложимото право, ще бъдат по-лесни за прилагане. Някои от страните членки казват, че не искат да влязат в засилено сътрудничество, заради това, че разпоредбите са противоречиви на националното право. В такъв случай обаче има въведени няколко механизма за безопасност. Примерно, изискването да няма дискриминация в е, закона за разводите. Това и също така да не се нарушават основни права, което означава, че Европейския законодател има задължение да определи още от самото начало кои закони за развод в целия свят всъщност имат такива дискриминационни елементи. Рим 3 също отчита, че нито диворса, нито разпадането на брака след разделяне не могат да бъдат искани в Малта. Другите страни членки могат да прилагат своето национално право, а съдилищата в Малта не могат да бъдат задължени да дават диворс, дори ако се използва режим, който се приема. За съжаление, страните членки, които са включени в засиленото сътрудничество, не са се противопоставили на подобна разпоредба, защото тук се визира чисто национална разпоредба. Малта се опитва да реши въпроса, но тази, това отношение на страните членки дава грешен сигнал. Смятам, че оценката в това отношение не е правилна. Е, двойката трябва да може да решава кой режим да прилага и не бива да има ограничения. Най-важно е да има възможност двойката, която прави избор в момента, да има право на този избор и в бъдеще. За да се постигне последователност, трябва да се отчитат е, разпоредбите на Рим 3 и ще е по-добре да се запазва режима Лекс Фори, независимо от избора на двойката, за да не се получава а, туризъм с цел развод. Рим, Рим 3 не е единственото законодателство в това отношение. Брукс, регламента Бруксел също. И според мен по Бруксел 2 не е доказано, че двойките се възползват от различен режим, за да получат развод е, в страна, в която не е, живеят. Рим 3 няма да реши проблем, който реално не съществува. По тази причина и други причини, които съм изложила в е, писмената си представена, аз смятам, че Рим 3 не бива да бъде прият. Много ви благодаря. Много ви благодаря, госпожо професор. Наистина, Рим 3 е изключително сложен документ, това го осъзнаваме всички. Но, въпреки всичко, има добавена стойност в този регламент. Трябва и това да признаем. Европарламента участва само в а, процедура по консултация, но искам да поднеса благодарностите си към белгийското правителство, тъй като прие нашите бележки, които също така бяха приети и от Корепер. И сега господин Шеф Ван Ерп който е преподавател по гражданско право и европейско частно право в университета в Мастрихт. Той е освен това и съдия в епелативния съд и работи по въпросите за имотите и наследствата. С други думи, преминаваме сега към нещо различно от разводите. Заповядайте. Mr. Господин председател, дами и господа, уважаеми парламентите, няколко предварителни думи. Става дума за частно международно право, което е свързано и с правото за човешки права и европейското право, където се признават четирите свободи. Така че някои части от частното международно право не могат да бъдат отграничени от други. Тоест, законите за собственост не могат да бъдат разделени от законите за наследство. Сега искам да коментирам връзката между международното частно право и материалното право, като се има предвид, че в международно частно право не мина да мислим за законодателства, които са в конфликт, а по-скоро да си зададем въпроса как може да се координират законови системи, които са различни. И как можем да свържем определени законови разпоредби с хора, които живеят и работят извън граница. Въпрос, законите за брачна собственост и е, законите за брачно съжителство са много сложни хората могат да започнат да живеят заедно, без да регламентират нищо, т.е. Да, не да не сключват брак, да не сключват брачно споразумение или споразумение за брачно съжителство. И тогава нещата се осложняват, защото обикновените разпоредби на частното национално право въжат в такъв смисъл, Тоест, е, е, принципа на това къде се намира съответната собственост. Така че ако някой от Германия живее с партньор от е, Холандия, имат къща в Белгия, законодателството на Белгия ще се признава за къщата. Ако имат някакви, някаква собственост Германия или Холандия, съответно, съответното право ако двойката сключи право за брачно, е, договор за брачно съжителство, имат вече право да изберат правния режим. И ако решат да изберат френския режим, ако и живеят е, без да са сключили брак, изведнъж нещата ще станат много сложни. Разбира се, може да кажете двойката, която е сключила брачно, режим на брачно сътрудничество, те могат вече да изберат и е, съответен правен режим. А след това хората могат да сключат брак. И тогава въпрос е дали има признат брак между партньори от един и същи секс тук има доста работа свършена. Конвенцията от Хага за брачна собственост. И искам да кажа, че ако се направи нещо за хармонизация на европейско ниво, трябва да се внимава много за това какво правят други институции на световно ниво. Тоест, не бива Европа да тръгва по собствения си път, без да отчита какво се случва другаде. В такъв смисъл аз формулирам една препоръка. Първо, мобилността на хората не е е не само основен елемент от вътрешния пазар, но също и израз на европейското гражданство и трябва да бъде отчитано, когато се създават е, европейски разпоредби за режим на брачна собственост. Свободата на лицата и личната им собственост трябва да се е, подпомага от тези закони. Конвенцията от Хага за брачна собственост дава възможности за свобода и за автономност и то до степен, която трябва да бъде отчетена много внимателно. Второ, регистрирани партньорства е, имат елемента на регистриране, т.е. Е, връзката е формализирана. Но изследванията показват, че законовите последици от подобни пространства са различни – в зависимост от това, но факта, че има елемент на регистриране, трябва да бъде обединяващ принцип при формулирането на закон. Автономност би следвало да бъде разрешавана, но може би да се ограничи до е, мястото, където са регистрирани или където обичайно преживяват. Регистрирани партньори трябва да са наясно имат ли право да избират къде да регистрират партньорството си и какво се случва с собствеността. Освен това, в Европа няма един общ правен режим и затова трябва да се мисли, да се анализира от гледна точка на съответните национални законодателства и също и от гледна точка на прецедентното право, защото там нещата са също различни и много важни. И различните законови режими в Европейския съюз се отнасят като към различни последици от брачното съжителство – а двойките, които не следват традиционния е, модел на брачно съжителство, не би следвало да са подвластни на общ режим на европейско ниво за е, брачна собственост. Така че трябва да се спазва елемента на автономност на тези двойки. Така че регистрираните партньорства, дори и браковете, ако следваме примерно примера на предложението, германско-френското предложение, би трябвало да се търси модел за тези връзки. И тогава възниква въпроса, може ли да се избере европейски модел, който да не е вързан с съответните национални правни режими. Или трябва да се търси модел, който все пак е, е, е подвластен на съществуващ национален правен режим. И за да има европейски модел, мога да кажа, че това ще е твърде сложно. Ще отидем твърде далече, но може да се търси модел, подчинен на е, ограниченията на националните системи. По отношение на прецедентното право, аз ви подканям да мислите за признаване на европейските разпоредби за за брачни режими. Bardzo dziękuję, panie profesorze. To rzeczywiście niezwykle... Много ви благодаря, господин професор. Наистина особена важен този въпрос с оглед на съществуващите такива брачни съжителства, съжителства на брачни или договорни начала. Има много такива в Европа. Така че няма как да не ни вълнува въпроса за някакъв модел унифициран такъв. Дадохте пример с, с смесено френско-немско семейство, например, което живее в Белгия. Ще се върнем пак. И сега давам думата на госпожа Ева Бекер, която е адвокат от Юнгербурт и Бекер в Берлин и тя ще ни представи различните случаи на режими. Благодаря. Уважаеми дами и господа, аз наистина искам да ви разкажа за нещо много конструктивно в Европа, а именно за германо-френското споразумение. На европейско равнище се опитваме да създадем общо единно право, единни правни норми и взаимно признаване на съдебни решения. Всъщност с това не се занимава този проект, с който се занимавам, а по-скоро с съставане на едно единно материално право в две държави членки на Европейския съюз, а именно Германия и Франция. Бе подписано споразумение, което регулира тази правна материя. Има Имаме ситуацията в Европа, че семействата могат да се движат свободно и с Европа могат да се установяват където решат, но се установява, че е, семейните отношения на практика трябва да се договарят, трябва да се регулират по-добре. Съществуват и в двете страни разпоредби, които функционират много добре, но се оказва, че презгранични проблеми не възникват и трябва да бъдат разрешени, защото такива проблеми не могат да бъдат разрешени от националните системи. Както Видяхме нещата са свързани с семейното право, с правото за наследство, с материалното право и е, резултатите не винаги са добри. Т.е. трябва да се намери разрешение, което да отговаря на следните критерии. И двете правни системи трябва да стигнат до споразумение. Материалното право трябва да не се накланя в полза на едната национална система, т.е. решенията, които се вземат да бъдат обективни. На трето място трябва да се вземе предвид интереса на брачната двойка, т.е. трябва да има един добър баланс за имуществото придобито по време на брака. Разпоредбите регулират и въпросите при разтрогване на брака. Естествено, моделът, който се предлага, се стреми да постигне един баланс при решаване на тези проблеми, а именно когато се разтрогва прака. Прави се едно, така да се каже, изчисление на имуществото придобито по време на брака и при приключване на брака се прави равносметка какво може да получи единия партньор и другия партньор. Искам да се спра на някои от разпоредбите, на базата на които можете да разберете какви са трудностите, пред които е изправена комисията. Най-напред, когато става дума за дума на домакинството. Тук има доста ограничения по отношение, например, на запазване на дома, по отношение на отдаване на найем и така нататък. От германска перспектива думата е от основно значение, за това ние искахме да дадем колкото се може по-голяма защита на дома. Друга особеност виждаме при дарения. Това са членовете 8 и 9 член. Когато един от съпрузите иска да подари някои предмети, придобити по време на брака, тогава могат да се получат проблеми, особено с тази такива казуси. Германската делегация имаше проблеми, защото разпоредбите в Германия са по-различни, но бе постигнат компромис. Освен това, един друг аспект е оценката на недвижимо имущество. Това беше един ключов момент при преговорите, когато ставаше дума за намаляване или увеличаване на стойността на брачното имущество. Бе предложено да се използва калкулационната схема в германското законодателство, по която се изчислява каква е стойността на недвижимото имущество, придобито по време на брака. От германска перспектива можехме да приемем френските норми, когато става е, дума да се прецени дали един от съпрузите е имал по-голяма роля, по-активна роля за добавената стойност, за увеличаване на добавената стойност по отношение на брачното имущество. Френското право позволява само ограничено, огр, ограничена индексация в член 9 на споразумението се взема предвид тази индексация. Комисията освен това се опита да види дали във всички държави членки има такива индекси, на които да се опре Оказа се, че подобни стойности са иманентни за общността. А що се отнася до семейното право, се оказва, че е необходима хармонизация на материалното право. Материалното право е свързано с много традиции и емоции, така че компромиси е, по тази, в тази област са трудно постижими, но в рамките на нашите преговори установихме, че това не е невъзможно. Трябва да вземем предвид а, необходимостта, необходимостта да се преодолеят свързаностите с правните традиции. От една страна смятаме, че хармонизацията на материалното право и на семейното право ще е от полза на гражданите в Европа, защото по този начин много неща, свързани с а, собствеността, придобита по време на брака, ще бъдат решени. Това въжи за всички държави членки на Европейския съюз, за всички европейски граждани. Споразумението не навлиза в националното право, то може да се основе на националните норми и да не ги накърнява. В интерес да се запази правната сигурност на брачните двойки, е необходимо да се работи по-нататък върху подобряване на едно такова споразумение, подобряване на процедурите, по които се вземат решения за решаване на проблемите, свързани с брачната собственост. Е Много благодаря. Много благодаря за вашата презентация. И съм твърдо убеден, че опита, който ще сме натрупали в областта на двустранното сътрудничество, представляват един чудесен пример, който може да бъде следван и в европейски мащаб. Особено съм удовлетворен от факта, че това засилено сътрудничество дава добри резултати и приема нови членове, така че ще следим как се развиват събитията. Благодаря ви и сега още едно напомняне всъщност към всички участници. Тук в Европейския парламент имаме имаме правилник, по силата на който не може да се внасят напитки в залата. Припомням ви, че съвсем наблизо, тук на няколко метра от пленарна зала е кафенето, което се нарича Мики Маус. Там може да пиете кафе, вода, каквото пожелаете, но не може да влизате с напитки в пленарна зала. И Извинявам се, че се налага да ви го припомня, но това е правилника тук. И така, продължаваме сега с дебата и минаваме към един друг много важен и интересен въпрос. Запознахме се с, с, положението на нещата в държавите членки, когато става дума за съжителство на брачни начала между лица от един и същи пол или от различен пол. И сега по този въпрос ще дам думата на госпожа Беатрис Вайсгуд, която е председател на Комисията по фамилно право и наследствено право в Организацията на нутриалните сдружения в Европа. Благодаря. Благодаря. Искам да започна с три важни послания. Първото послание е, че има безпорядък в, или липса даже на всякакъв ред в тази област. След това всички тези правни разпоредби, били те европейски или национални, не са много ясни. И на трето място целта да създадем една правна сигурност за всички европейски граждани е високо благородна и следва всички да и служи. Как стоят нещата в държавите членки? Само пет държави членки в Европа Белгия, Холандия, Испания, Швеция и Португалия признават брака между хомосексуални двойки. Другите държави, други държави признават или брак, или съжителство на брашни начала между двойки от хетеросексуален характер. Други пък признават така нареченото брачно съжителство на основа на договор, съжителство на основание на предварителна оговорка. Това обаче е много по-слабо като юридическа фигура, свързана по отношение на, бряк, на брака и така има и други държави, като Полша, например, където няма нито брак, нито съжителство на брачни начера, начала между хомосексуални двойки. И така, как стоят нещата в другите държави членки, които не, са, не принадлежат към тези пет държави? Има брачни съжителства, които обаче не биват признавани на широко основание от е, останалите правни режими, където се прилага единствено и само националното право, в зависимост от това какво се счита за приемливо от държавата на происход. И за това всъщност брачните съжителства между лица от един и същи пол създават, създават проблеми при тяхното признаване. Нека да дам един пример. Например, французин и испанец се женят в Испания. Тяхният брак ще бъде валиден в Испания и невалиден в Франция. Наскоро в Германия, например, се получи следното. Еди, едно брачно съжителство, брачно съжителство между хомосексуална двойка не се признава за брак в Германия, а само за съжителство. В Белгия, например, съществува съществува съжителство на брачни начала между хетеросексуални двойки. В Финландия обаче това не се признава, защото там брачно съжителство е, се прилага само в случая на хомосексуалните двойки. В Германия, в Белгия, например, съществуващото брачно съжителство между хомосексуални партньори бива без проблеми признато в Финландия. В, в в случая, например, в който двама германци живеят във Франция, е евентуално проблема с наследството на живеещите им в Франция наследници няма да бъде лесен за разрешаване какво трябва да се приложи като практика, какво трябва, кой, кое съдилище има примат и така нататък. Виждате, че няма почти никаква правна сигурност. Европейското право е, се основава на принципа на свободно движение на хора, но правната сигурност все още не е достатъчно гарантирана. Бихме могли Бихме могли, например, да дадем примера с прилагането вече на прецедентно право в редица други области и евентуално да помислим за прилагане на прецедентно право в областта на признаването на брачни двойки и съжителства. Член 12, член 8 и член 14 от Европейската конвенция за основни човешки права признава правото на брак, брачно съжителство и зачитане на права, независимо от сексуалната ориентация. С, с изключение на неодавнашния случай с Австрия, където се приема отказът от вписване на хомосексуални брачни партньорства в австрийското законодателство. В останалите случаи, като например осиновяванията или пък разводите и законните раздели, се приемат навсякъде. Член 9 от Европейската харта твърди, че имаме право да, да живеем на семейни начала, но че това се гарантира от националните правни режими на европейско равнище. Все още няма единомислие правораздаването и неговата идеологическа страна все още не са хармонизирани местните национални законодателства имат примат. Всичко това ви го обяснявам като пример за пълната или поне много силно изразена правна несигурност. Какви са възможните разрешения? На първо място да се унифицира материалното право, но това не е наша компетенция. Или пък, например, бихме могли да унифицираме права, правилата на международното право, така наречения Рим 2. Това все още обаче е в сферата на научната фантастика и ще трябва да изчакаме, да видим как се прилага Рим 2, преди да започнем да го прилагаме и в други режими и други някои по-скромни решения, които се основават на признаването на признаването на чужди правни фигури в областта на брака и брачното съжителство. След това вече биха могли да, бихме могли да тръгнем на някакви смесени форми. В случай, значи, когато някой брак или брачно съжителство се сключи в дадена държава, следва да бъде приета безпрекословно в държавата, където двойката е избрала да живее. Так, така че ако в Швеция брака между хомосексуални двойки съществува, той трябва да бъде признат като такъв в Германия, а не като брачно съжителство така наречения ПАКС в Франция, брачно партньорство, ще продължава да бъде брачно партньорство като фигура в Финландия и така нататък. Разбира се, това продължава да бъде национално правомощие. Въпросът е да бъде признат в другите държави членки в редица европейски и международни конвенции има абзаци точно по тези въпроси, свързани с наследството, с разделянето на брачната собственост, придобита по време на брака, развода или пък издръжката. Сега, по въпроса за брачните партньорства има сближаване на критериите, така че сме доволни от развитието на събитията и бихме могли да присъединим и този въпрос към така нареченото така нареченото право на избор в зависимост от място на пребиваване. Европейският съюз какво би могъл да направи той в този смисъл? Наистина Евросъюза трябва да подпомогне процеса на признаване на тези бракове или брачни съжителства. Сега по въпроса за дефиницията, това е доста щекотлив въпрос, свързан с, например, обичайното място за пребиваване, дали то трябва да бъде установено в европейски смисъл, а не по-скоро национален, дали в крайна сметка не би било добре да дефинираме в европейски смисъл брака и брачното съжителство. На първо място, най-напред трябва да започнем с приближаване на местните национални правни порядъци, след което на второ място да тръгнем към тяхното признаване. По въпроса за признаването няма за сега никакви проблеми, защото съдиите работят с този механизъм на признаване на съдебни или правни документи от друга държава. Така че в момента, в който едно брачно съжителство или един брак носи подписа на съответните правни инстанции на държавата, другата държава членка просто го приема и признава. Смятам също така, че е нужно всяка държава членка да приеме, да прилага чужди законови разпоредби, защото в противен случай, тук повтарям казаното от госпожа Бекер, не бихме имали просто Европа, ако не сме склонни да приемаме различният начин на правно мислене на другите държави членки. Всички държави членки имат своята, своите правомощия и трябва да признават правомощията на другите държави членки. В областта обаче на правните актьори има нужда от повече носене на отговорност. Благодаря. выступление. Е Благодаря. Изключително интересна презентация и много ясни предложение. Мисля, че за доста хора беше трудно да осмислят текста, но много се радвам, че вашите предложения стигнаха до нас и се надявам, че дискусията ще продължи по-конкретно по-нататък. Сега давам дума за господин Чарлз Хайд, практикуващ адвокат, Заповядайте. That... няма микрофон, оратора. Дами и господа, аз съм англичанин и обичам бифтек. Не говоря френски или много малко, фламандски изобщо. И до много скоро не бях излизал от е, Англия, освен да стигна до Шотландия. Аз стигах до там, за да се отърва от Англия. На 18 години за първ път се осмелих да отида зад граница. Отидах в Австралия, защото там говорят английски. И Сигурно не е толкова странно, че ме помолиха да споделя моите гледища от гледна точка на английското прецедентно право. Защото като представител на Обединеното кралство, аз съм нормален англичанин, упорит, предпазлив, не се пригаждам толкова бързо. Може би Мислите, да, може би сте изненадани, мислите, че много бързо се приспособяваме, че много сме гъвкави. Но вижте нашето отношение към е, партньорствата и бракове по, от, на партньорът един и същи секс. Разделението в викторианска Англия между богати и бедни е било огромно. Отношението към жените е било неописуемо. А ако се жените в викторианска Англия, жената дава всичките си права на мъжа. Реално той ви притежава и вашата собственост и децата ви. Е, един мъж може да се разведе без никакъв проблем, но жената може да иска развод само в изключителни обстоятелства. През 1937 закона се променя, става малко по хлаба така да се каже. През 73-та също се променя, но с някои малки изменения от тогава няма никакви промени. Тоест вече 37 години интерпретираме закона по наше виждане. Това особено много се вижда, свързано с финансовите разпоредби, защото е, вече там нещата се решават по осмотрение. Така че тези, които трябва да решат по осмотрение, обикновено са хора, които са възпитани в старата традиция и се отнасят е, с дискриминация към жените. Точно така и беше до 2000-та година. Защото до тогава общо взето се определяше една сума според нуждите на жената и толкова. Е, в 2000 година нещата се промениха. Съдът в края на краищата призна, че упражнява дискриминация. И се така направи първата стъпка към равноправие. Нашето отношение към връзки от, е, между партньори от един и същи пол не беше по-добро. имаше се, в 90-те години имало искане да се изготви доклад по тази тема. И в този доклад има заключение, че не бива акта на съжителство между хора от същия сек да се счита като престъпление. И много бързо след това реагирахме. Само след 10 години. Шотландия също реагира след 22 години. През 1994 година възрастта на съгласие за секс между е, партньори от един и същи пол, възрастта стана 21 години, а след това пада и до 16. През 2002 двойките от един и същи секс имат право да осиновяват деца – и сега вече има и закон, който дава права на двойки от един и същи секс. Защо ви казвам това? Защото е, промяната на отношението през последните 10 години бе огромна. И то не само по отношение на вътрешните ни схващания и законодателство, интерпретиране на това законодателство, но също, това е много по-важно, на признаването на отношението към тази тема на други държави в Европа. Т.е. приема се статута на връзката, признават се правата и задълженията, които проистичат от подобна връзка. Закона за е, признаване на пола дава възможност на транссексуални да получават за пръв път е, документи за смяна на секс и съответно да влизат в брак с лица от е, противния пол. Там се признава не само правата на хората, които сменят пола си по английското законодателство, но и тези, които го вършат в чужбина. Сега вече има право, двойките от един същи пол имат право на съжителство, брачно съжителство. И включително се признава и тяхния брак под чуждо, чужд правен режим признава се и регистрацията им и в е, Обединеното кралство и е, извън, при някои условия. Също така се признава това съжителство, независимо от това какви са приявата на двойката по чуждото законодателство. Тоест, те се признават от европейското законодателство и техните права могат да се изпълняват. Също така се признават правата за финансови издръжка и наследяване и пенсия при, е, е, при смърт на някой от партньорите. Ако двойката се раздели зад граница, независимо от това, разделението на собствеността може да стане по, по закона в е, Обединеното кралство. Същото въжи и за развод. Еднакво се третират двойките, които не са включили брак или брачно е, съжителство, независимо дали са от един или различни полове. Те имат еднакви права и задължения – и също така еднакъв е режима за децата, ако името на родителя фигурира в, е, е, е, в, в свидетелството за раждане. Също така в момента вече има и признаване на, на изкуственото оплождане и съответно родителски права. Законодателството за двойки от един и същи е, пол, свързано с е, деца и осиновяване, се появи чак през 2008 година. различни конкретни казуси за това дали майката е биологична майка или не, също се уреждат от закона. Тоест, небиологични родители или родители, които не са в партньорство, всъщност не могат да бъдат законови родители. Отговорностите на родителите дават възможност да се повдигат и е, съдебни търсения относно правата на децата. В момента има промени на вътрешните ни разпоредби, свързани с родителски задължения зад граница, които се признават от нашия закон. Това всъщност е неща, са част от нещата, които исках да ви кажа. Тоест, че на национално ниво се признава е, законовия режим на други страни и това е ключов инструмент за хармонизиране, макар че закона всъщност не е еднозначен. Много работихме, по мое мнение, за признаване и за отчитане на законодателството и на прецедентното право на други страни. Признаваме други правни режими, и в момента ние сме отворени и за предоставяне на услуги по развод на други е, граждани. Е, под огромним... Благодаря. Трябва да призная, че съм много възхитен и от темпа и обхвата на промените, които се случват в Обединеното кралство през последните 20 на години по отношение на брачното законодателство. Благодаря за изказванията, благодаря и на останалите оратори. Времето ни напредва, за съжаление. И сега имаме едно последно представяне в рамките на темата. Нека да ви припомня, че имате възможност да се регистрирате за дебата. Моля ви, напишете си името им и го подайте тук, за да можем да организираме по-лесно дебата. Сега следващата тема е изключително важна. когато вече става дума за защита на децата, правата на децата в фамил, семейното право. И сега ще коментираме е, картината на посредничеството, семейното посредничество в Европа. Ще слушаме господин Мария де Консай Оливиера, е, експерт от съвета на Европа, Португалия. Благодаря. Госпожа, извинете. Eh, eh, e Добро утро, господин председател. Уважаеми дами и господа. Семейното посредничество на международно равнище доста се разви през последните години. Имаше много инициативи в тази посока. И това се случи не само защото отделните държави членки искаха така, а защото медиаторите, посредниците, социалните служби, адвокатите, съдиите, всички се застъпиха за развитията в тази посока. Защото става дума за начин за преодоляване на конфликти чрез посредничество – Посредничеството при раздели и разводи е често прилаган инструмент. Когато става дума за това кой родител да получи правата върху детето, е, при такива казуси посредничеството се оказва особено важно, защото психологическите щети за всички засегнати се намалява по този начин. Чрез посредничеството, благодарение на медиатора, на посредника, е, се създава климат на доверие и може да се постигне успешен диалог, което е в крайна сметка в интерес на децата. Защото децата знаят, е, защото родителите знаят най-добре какво от какво имат нужда децата. Е, те го знаят по-добре от един съдя. Посредничеството се случва по-бързо и е по-ефтино от едно съдебно производство. Освен това е доказано, че посредничеството по принцип е по-успешно и условията, които са договорени, се спазват повече в по-голяма степен, отколкото съдебните решения. Те са по-ефективни. Европейският съвет говори за човешките права, за правата на хората и тук мисля именно за документа от 1998 година. Тогава именно бе поетът инициативата за семейно посредничество. Благо... Освен това, през 2007 година от страна на комисията бяха издадени указания и препоръки за посредничество, но не само в областта на семейните спорове, е, посредничеството в общ план. Освен това имаме и директивата от 2008 година. Това е друга инициатива в е, тази посока. И имаше разширяването за поемането на разходите по, дел, по съдебните дела в рамките на Брюксел 2. Тогава също ставаше дума за посредничество и сега имаме един доклад от 2008 година за семейното посредничество, където основният из... извод е, че семейното посредничество като инструмент се прилага все по-често в Европа а и броят на семейните посредници се увеличава. Естествено, това става дума, тук става дума главно за страни, къде, които дават възможността за е, семейно посредничество. Семейното посредничество обаче не винаги може да се разглежда толкова положително. Например, когато става дума за трансграничните аспекти. Имаме данните само от 2003 година, но дори тогава 70% от разводите в Европа имаха някакъв международен елемент. Имаше голям брой семейни конфликти с трансграничен елемент и съдебните системи бяха изправени пред големи трудности. Не, не бяха намерени инструменти за разрешаване, за успешно разрешаване на тези конфликти. Така че има предизвикателства, има проблеми пред посредничеството. Няма непременно стимули за развитието на семейното посредничество – но от друга страна, може да се каже, че специално в международната област посредничеството среща проблеми вследствие на разминаване в правните норми, географски и културни разлики. Това е голям проблем, който трябва да се преодолее. Семейното посредничество на международна основа, има необходимост от специализация, от експертиза, от особено знание, което все още не е на разположение на експертите и на посредниците. Един посредник трябва да има не само е, трябва да има специализирани познания. В Европа няма служби, които да предоставят тези знания и такова образование. Добре, в Белгия има една инициатива, има едно образование за семейно посредничество, за семейен посредник, но тази инициатива е все още в началото си. Директивата от 2008 година за посредничеството ще бъде оценена едва през май през 2011 година. Не може да се каже още дали тази директива ще е успешна, но посредниците виждат големи възможности в тази директива, които ще опосредстват развитието на семейното посредничество. И то не само в трансграничен аспект, а и в рамките на националните държави. Директивата, ако е, е приложена правилно, ще може да разрешава и вътрешни конфликти, т.е. конфликти в държави членки. Трябва да се вземат предвид три области най-напред специализирано образование за семейен посредник, може би е, и сертификат и диплом е, за хората, които завършват тази специалност. Освен това, съдиите и адвокатите трябва да имат възможност за преминаване на такива курсове, защото те контактуват най-тясно с е, страните, не всеки конфликт може да бъде разрешен чрез семейно посредничество. Семейното посредничество не е панацея, но в казусите, където това е възможно, то тогава адвокатите трябва да могат да посъветват компетентно своите мантанти. Освен това, съдите също трябва да знаят а, с какво може да им е полезно семейното посредничество. Имаме Европейската група на съдиите посредници. Те също тук имат много важна роля. И накрая, много е важно да има по-голям ангажимент от страна на държавите членки при подкрепата на семейното посредничество, т.е. обществеността трябва да бъде съответно информирана. Освен това, трябва да се подобри достъпа до семейно посредничество, ако страните нямат финансовата възможност да си го позволят. Семейното посредничество на международна основа естествено е по-скъпо, отколкото това, което се случва само в рамките на, на една държава членка. Ние живеем в мултикултурни, мултинационални общества. Това е част от нашата европейска идентичност. Ето защо е важно да работим в тази посока. Благодаря. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję wszystkim panelistom za... Благодаря. Благодаря, госпожо, и благодаря на всички оратори за толкова интересните и съдържателни е доклади. Благодаря и за това, че се придържахте към ограниченията за изказване. Това отново доказва, че когато имаме нещо важно да кажем, не ни трябва чак толкова много дълго време да го кажем. А можем да го кажем и достатъчно ясно. Затова много благодарности на... към нашите оратори и сега пристъпваме към дебата. Две имена имам на списъка, което означава, че ще се вместим във времето. До 12 трябва да приключим. И имаме 15 е, на минути за дебат и 5 минути за заключителните речи. Сега господин Депалмар от немския Бундестаг. Благодаря, господин председател. И от името на германския Бундестаг искам да благодаря за вашата покана да ви посетим тук в Брюксел. Искам да благодаря на госпожа Фелке за това, за критичните забележки към Арим 3. Интересно е човек да чуе критични забележки. Аз не съм толкова критичен. И имам един въпрос и един коментар по, тази, по тази точка. Става дума за последния за последното общо пребиваване на съпрузите и местопребиваване на, на съпрузите. Вие доста критично осветихте този проблем. Аз мятам, че има основания да се каже, че тук ролята на последното местонахождение на съпрузите е важно. Дори ако съпрузите не са живели тогава, защото там, където а, съпрузите са живели заедно, това е едно специално място, едно специално нахождение. Вероятно това е било и мястото, където съпрузите са живели заедно. Това може да е място, където е, има е, правоприлагане, което е неутрално за двете страни. И вероятно двете страни биха могли да приемат това неутрално право. Така че аз смятам, че това би било възможно, би било логично и може да се каже, дори когато съпрузите вече не живеят там, т.е. никой не живее вече там, а, може това неутрално право да се прилага при техния развод. Това е залегнало в член 3, алинея 1 на предложението на комисията, а именно, че правото, което е при било в, сила, в сила на мястото, където съпрузите са живели заедно. Аз бих направил кръчка напред и бих казал дори а, никой от двамата съпрузи вече да не живее в, на това място, то дори в този случай това неутрално право може да се приложи, защото то е било в сила, когато съпрузите са живели заедно и бракът е бил вече а, все още ефективен. И е, сега един въпрос по отношение на местоположението на съда. Не би ли могло възможно да се каже, че съпрузите могат да изберат съд, който се намира там, където те са живели заедно, където бракът е бил ефективен, дори и тогава, когато един от съпрузите е запазил местожителството в тази страна, където те са живели преди заедно. Bardzo dziękuję. Zanim oddam pani profesor głos, jeszcze krótko. Благодаря. Да, да дам думата за отговор. Нека да кажа нещо като докладчик в Европейския парламент по този въпрос. Съгласен съм с господин Терма по отношение на неговия коментар за последното общо място, местоживеене на двойката, но е, Рим 3 решава за избора на правен режим, а не на съдилище. Трябва да правиме разлика между двете неща. Те са много важни. Давам думата все пак за отговор. Благодаря. Е, наистина, забележката е правилна. Забележката на, на господин председателя. А сега отговор на въпроса. Да, а, това трябва да се въведе в Рим 3. Трябва да имаме възможност за избор на съд. До момента това беше версията, която имахме до 2008 година и затова се предлага промяна в, се предложи промяна в Брюксел 2. Надяваме се в бъдеще това да се случи но не може това да се случи в този регламент. Методологически просто това не е възможно. По отношение на общото местоприбиваване, в холандската дискусия по отношение за едно ново право за развод на международна основа, този, таз, таз, този пункт бе дискутиран в подробности и бе отхвърлен. Това е нещо много сложно. Това е сложен въпрос, защото в последствие трябва да се прецени кое е било това място, особено когато става дума за правен избор, кога е взет този правен избор. И то, този избор трябва да, се, да е бил взет е много преди решението за развод. Много е трудно да се уточни кое е било това общо съвместно местопребиваване. И ако не може да се уточни или ако не може да се вземе предвид този, то, този критерий, то кой критерий може да се вземе предвид? Дали да, може да взимаме критерии гражданственост или пък приложимо право? Т.е. трябва да вземем предвид е, още фактори, още критерии, освен този. Е, Благодаря ви. Нека да добавя само едно нещо. Както Европейския парламент, така и съветът помолиха комисията да изготви преглед е, на регламента Брюксел 2 и то възможно най-скоро. защото Рим 3 показа, че ред разпоредби от регламента Брюксел 2А трябва да бъдат изменени. Не казвам, че това ще стане изключително бързо, може би до 2013. А може би дори без да притискаме комисията, те ще свършат тази работа поне една година по-рано. Ще видим какво ще каже госпожа Рендинг. А сега давам думата на сенатор Юм от Френския сенат. Моля. Merci, Благодаря, господин председател. Благодаря на го организаторите, защото определено намирам че е изключително образователна, просветна и информативна тази наша среща за тези, които не са непременно специалисти в областта на гражданско семейно право но пък участват по една и друга причина в е, дебата по този въпрос в националните си парламенти. Нещата, както казахме, са деликатни, защото са свързани с е, културното наследство и с е, суверенността на, на държавата, на народността, която живее там. Така че Нека да не го забравяме, да не забравяме и колко е сложна материята. Говорим за Рим 2, Брюксел 2, Брюксел 2 БИС. Значи, това е трудно за нас. Представете си за широката европейска гражданственост колко е сложно да следи диалектичното развитие на тази толкова наситена материя очевидно стана, че има няколко начина, няколко пътя, по които можем да напредваме. На първо място европейско законодателство, това е повече от ясно, но но виждаме и, че засиленото сътрудничество започва все повече да се изпълва с съдържание. Тези, които вече сме поръчвали това ястие, определено ще си го поръчаме пак. Започна да ни харесва. Съществуват, разбира се, и двустранните национални инициативи. Получихме обяснения по този въпрос с с така нареченото френско-германско законодателство в тази област. Значи ясно е, че можем да вървим хванати на ръка двама по двама, трима по трима, четирима по четирима, даже и по 27. Има няколко пътя и аз съм спокоен че все някой от тях ще ни заведе на правилното място. Имам един въпрос, имам и една бележка. Започвам с въпрос към госпожа Ева Бекер, която ни обясни как е, действа така наречения семейен немско-френски брачен режим. Има много бракове, има много семейни двойки, смесени френско немски и за съжаление както е всъщност нормално, се пораждат проблеми, свързани с, с, с децата, с издръжката, с наследството и така нататък. Това всъщност не е характерно само за френско-немските двойки, а по принцип. Аз лично работя в и работих по един случай с децата на една европейско-японска двойка. Там нещата са още по-комплицирани, и за това се наложи ние като Френски сенат да вземем въпроса. Значи въпроса ми към госпожа Бекер е дали някои други държави са проявили интерес за да се присъединят към този френско-немски семейен режим. Може би все още е рано да направим отчет, тъй като е нещо ново, свързано с последното управление, така че питам и после вие ще ми отговорите. Сега по въпроса за признаването, взаимното признаване на браковете между хомосексуални двойки, както и на брачното партньорство между хомосексуални и хетеросексуални партньори. Разбирам, че това е чувствителен въпрос, пак повтарям. Но смятам, че не е лошо да споменем, че нещата понякога са корено противоположни от една държава в друга не е необходимо всъщност да се стига до консенсус, поне по-моему, относно брака на хомосексуални партньори, например. Може обаче да има някакво минимално равна, ниво на разбирателство, на приемане. Например, в Обединено кралство, току-що представителя на Обединено кралство говори за викторианска Англия, но пък в сегашното английско законодателство нещата са изключително модерни, може би това е проявление на традиционния и той традиционен британски прагматизъм. Във Франция, например, признахме партньорствата или връзките брачните партньорства между хомосексуални и хетеросексуални партньори, които са сключени в други европейски държави и понякога обаче се препъваме, когато стигнем до признаване на пълноправни права на брачни партньори от един и същи пол. Смятам, че европейската, един европейски общ проект по този въпрос ще улесни нещата и това и това в крайна сметка ще позволи не само да лансираме дебата, в крайна сметка и да го приключим, да намерим някакво разрешение. Така че се отправям към вас, е, като висша власт и към Еврокомисията, с молба да напредват, да работят по този въпрос, защото френският случай не е само, не е изолиран. Най-вероятно има и други държави в Европа, където има има такава една бариера, има една такава линия, която не трябва да се прекрачва, когато става дума за признаване на бракове или брачни партньорства между хетеросексуални и хомосексуални двойки, сключени в друга държава. Благодаря, господин председател. Bardzo dziękuję, panie senatorze. Благодаря, господин сенатор. Зададохте конкретен въпрос към госпожа Бекер, затова и давам думата. Най-напред трябва да кажа, че споразумението все още не е ратифицирано, т.е. то не е влязло в сила и е доста рано за едно равносметка. Надяваме се имущественото състояние да е тема, по която може да съберем е, доста данни в последствие. Е, прокуратурата е много заинтересована е, от това споразумение да влезе в сила, защото това е една материя, която би намерила своето разрешение по-лесно, защото става дума за презгранични казуси. Зная, че е, министрите, министрите на правосъдието на Германия и Франция са се обърнали към министрите на другите държави членки с покана да се присъединят към това споразумение. Е, това значи не е скорост, е, която засяга две държави членки, а много повече. Мам подобно вражение, як пани, че... Благодаря. И аз оставам със същото впечатление. Тоест, това е един етап, през който трябва да минем, за да стигнем до едно общностно решение за всичките 27 страни. Изключително деликатна е областта на семейното право и за момента, както знаете, тя е в правомощията на националния съдилище а на общностно ниво можем да се произнасяме само по въпроси, където има споделени правомощия с страните членки. Получи извънски партнерски Едни толкова щекотливи въпроси за някои страни, като хомосексуални партньори, съответните бракове, осиновяване на деца, това са теми, които в момента могат да се решат по-бързо на двустранно ниво, отколкото на европейско. Така че мисля, че ето едно такова положит, един такъв положителен опит може да ни доведе до положителни решения. Нямам други заявки за изказвания. Затова Приканвам господин Диас Дежара от Испанския сенат да общи дебата и да се изкаже в заключение. Благодаря, господин председател. Да, наистина говорим за един материален момент от живота на зрели човешки индивиди, когато те стигат до споразумение за това как да живеят заедно. И разбира се, тук се налага въпроса до каква степен държавата следва да се вмесва, намесва в, една такава, в един такъв момент на лично решение за личния живот. До каква степен държавата може да въздейства и до каква степен може правно да го регулира. Правно регулира значи с едни технически инструменти, които не са теоретични, а и емпирични, реално съществуващи. Ето и за това всъщност всъщност има толкова много юристи, които работят в Европа и от това се изхранват, защото освен един емпиричен предмет, правото се оказва и оценъчен предмет. Снима има нужда от оценки и тълкования. Тълкования, които са необходими в случаи, в който има повече от 18 вида семейства, бракове и брачни партньорства. Нещата са днес така. Представете си утре колко ще бъдат наситени и сложни. Това разбира се се отразява и на академичният правен колектив, който се опитва да работи и да търси прости решения на сложни въпроси. Няма как един сложен въпрос да има просто решение. Така че какво правят сега академиците, професорите и специалистите просто показват колко са сложни нещата и как можем да им намерим решения. Политиците твърдят, че нещата са прости, академиците контраатакуват и казват, че това не е така, че е сложно, че има едностранен, двустранен начин на разрешаване, както беше цитираният френско-немски пример. Господин председател, позволете да, да се присъединя към този дух на предлагане на предложения. Знаем как стоят нещата, знаехме го още и преди да дойдем тук на тази среща, но когато сме тук и слушаме как нещата се развиват, колко са сложни и всъщност непостижими, всъщност като че ли отново се връщаме към идеята за двустранните споразумения, защото при тези двустранни споразумения е всъщност най-лесно да се прилага и признава признава наследството на правният режим на друга държава членка. Как стоят обаче нещата в началото на 2011 година? Има разнообразие, има взаимно признаване вече не само на две, а на много повече държави членки на тяхният правен потенциал и това всъщност се оказва едно огромно човешко постижение, огромно постижение в контекста на хилядолетната история на човечеството. Така че аз приветствам развитието в тази посока. Ако някой реши да, да урежда въпросите на двустранна основа. Чудесно, прекрасно. Ако някой иска да, да използва 14-членно сътрудничество, пак е по-добре. И аз искам тук да поклати утвърдително глава, както поклати утвърдително глава председателя, когато чу, че има начин не само да се събира 2 плюс 2, а и 3 плюс 3, 4 по 4 и тока до 27. И аз съм на същото мнение. Може да има много събираеми, много множими за да може всъщност нашите заплати да бъдат оправдани. Какво е реалното оправдание на нашите заплати? Това е удовлетвореността на европейския гражданин. Аз съм женил и развеждал като съдя много семейни двойки и навсякъде радостта е най-съща и мъката е най-съща, когато става дума за развод. Всички хора се радват и тъгуват по един и същи начин. И ако ако ние като съди и като политици успеем да направим така, щото радостта и тъгата да са взаимно разбираеми, то тогава ще сме осмислили нашето съществование. Благодаря ви, господин председател. Bardzo dziękuję panie senatorze i pragnę podkreślić, że... Благодаря, господин сенатор. Искам да подчертая, че съм съгласен с вашите коментари. Действително, искам да върви, искаме да вървим напред, но да го правим интелигентно и разбираемо. И както се каза днес тук, когато говорим за Рим 3, Брюксел 2А и какво ли не, не е чак толкова ясно всичко това на хората от улицата. Та трябва да можем да представим ясно какво се съдържа в тези законови актове ясно на обикновения гражданин. Затова трябва да имаме и ясни дефиниции, както в семейното право, така и в други области. И ако можем да направим така, че хората малко по-лесно да разбират тези теми, ще се придвижим и към общностните решения. Нека отново да благодаря на нашите оратори за отличните, много интелигентни презентации – които ни представиха. Нека се надяваме, че те ще са семената за законодателна дейност, както в парламентите на страните членки, така и на европейско ниво. И е, да благодаря на сенатор Деяст Жера, съпредседател. В момента е 12 е, часа, дами и господа, и започваме втората част от нашето заседание за трансгранично унаследяване. Моля сега колегата ми Курт Лехнер от е, Комисията по законодателни въпроси да дойде тук да вземе председателското място. Благодаря на всички.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 Ja. Ja, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Уважаеми дами и господа, аз можех естествено да говоря и от място и господин Цвевка можеше да продължи да председателства, но това е нашата традиция. Аз съм докладчик по тази тема. И се радвам, че може да обсъждаме заедно, защото а, за разлика от Брюксел 1, Брюксел 2, Рим 1, Рим 2, където става дума за кодифициране на вече съществуващи правни норми, тук става дума за съвсем нов регламент, който а, регулира частното право по нов начин в нашите държави членки. И това е един от огромните проблеми, поради който се налага и разговора с депутатите от националните парламенти, трябва всъщност. Въпросът е, че частното право, материалното право, правото за унаследяване трябва по принцип да остане незасегнато в държавите членки, но това не е винаги възможно. 12 милиона европейци <clears throat> живеят в друга държава членка, а не в своята. Има около 580 хиляди смъртни случаи в Европейския съюз, които предизвикват проблеми. Например, ако един полски или германски гражданин живеят във Франция или Белгия и аз казвам е, и аз казвам своето местопребиваване, място на местопребиваване, е, те живеят в тези страни и съби, събират, акумулират своето естествено имущество. Но от френско и е, белгийска, от френска и белгийска гледна точка, те ще бъдат третирани по отношение на тяхното имущество. Сега трябва да се коригирам. Това не е така за Белгия. Не. Е, поправя се говореше, ако белгиец или французин живеят в Германия или Пълша, то тогава от френска гледна точка той ще трябва да следва френското право, когато дава, предава своето наследство. А пък в Полша и Германия въжи всъщност правото на последното местопребиваване, така нареченото ровла. Но нямаме възможност тук да постигнем споразумение на правните норми по никакъв начин, нито чрез съдебни решения, нито по друг начин. А, може съвсем общо да направим един списък в държав... на държавите членки, които приемат списъка, а, извинявайте, които а, действат по списъка на последно местопребиваване или по критерия на, мес... на гражданственост. Няма взаимно признаване на съдебната практика и на съдебните е, решения по отношение на унаследяването. И дори когато и двете държави при, а, е, прилагат едно и също право, дори и тогава може да се получи, че съдебни решения не, са, не се признават е, от едната страна в другата страна. Е, както и подчертаха и преждеговорившите, е препоръчителна хармонизация в тези области. Имаме естествено и възможността за споразуменията, както бе посочен е, примера с германо-френското споразумение. Искам да кажа, че всъщност превода има проблеми при превода. Оригиналът е френски, но при преводите понякога нещата не са съвсем ясни. Сега съвсем накратко а, към съдържанието на предложението. Приложимото право и, съответни, и, и компетентния съд трябва да, се, да прилагат принципа, да се избират по принципа на местопребиваването на починалия, последното местопребиваване на починалия. Понякога обаче се изключва критерия, а именно къде се намират наследниците. Защото наследниците, гражданите, могат да изберат и съд, който се намира в тяхната собствена страна. Ако те не се намират в страната, където е починал човекът. По принцип се предлага съдебни решения да са взаимно признавани. Нота Паскалес по този принцип – Лише говори също в тази посока и не бива да забравяме преходните разпоредби, където, които също регулират въпроси свързани с унаследяването. Толкова искам да кажа по този въпрос. Тези принципи по принцип са приети в съвета и трябва да кажа на тази база трябва да продължат с последващите преговори и е, разговори, защото в противен случай няма да постигнем споразумение. Подробностите са много важни. Искам да се спра на някой от тях. Най-напред трябва да се прилага прилагат принципите на международното частно право, но по отношение на материалното право има доста влияние. Става дума тук за приложното поле на международното частно право. Има държави като Франция, и Италия, където правото на унаследяване се третира по друг начин от начина по който се третира проблема в Германия и други държави. Тоест, правото на унаследяване не се оцветява от вечното право. Е, това, този въпрос се обсъждал доста често. Например, дефиницията на последно местопребиваване не е много ясна. Решихме да не правим ясна дефиниция на това понятие. Тези имаме такива дефиниции на национално равнище. Важно е да се спомене член 27 който също който доведе до проблеми в националните парламенти. Естествено, е, тук става дума много за традиции, за емоции, но мисля, че проблемът много се надценява. Може би господин Балмес ще може да каже нещо по този въпрос. Ние имаме задължението да следваме съдебните решения, а съдята има право да решава по свое осмотрение. Трябва да кажа следното. Проблемите, които се тематизирате, съществуват и в момента имам становището на Белги... Белгийския сенат, който критикува някои моменти, както и е, преводната версия, защото това, което е, за което се говори, то се отнася и в момента за белгийските граждани. Ако сменят место пребиваването си, то те не подлежат на белгийското право за унаследяване. И често се изпуска от внимание, че когато един гражданин смени своето местожителство, то тогава не попада под прегоративите на а, не попада автоматично под чуждата юрисдикция. Сега не искам да кажа, че човек специално сменя между местожителството ами, си, за да почине в друга страна, където ще е по-изгодно за, за неговите наследници да си поделят неговото имущество. Би трябвало да се вземат предвид особеностите на различните юрисдикции. Сега по отношение на документите, на Паскал, но, но, нотариус Паскале ще каже нещо член 2, трябва още сега да кажа в предложението, не е, е в най-добрата му формулировка. Трябва да помислим за формулировката. Що се отнася до задължението като право? Формулировките не са удачни и в оригиналния текст, и естествено това се вижда и при, превод, при преводите европейското удостоверение за, наслед... за наследяване. А... Тук германския Бундестаг имаше проблеми. А в някои от държавите няма такива удостоверения. Няма правно обвързваща функция на тези е, удостоверения, които да се признават от съдилищата. Трябва да се прави разлика между действието и правното, правно прецизното прилагане на тези удостоверения. Въздействието е по-голямо от е, тяхната правна субстанция. Поне в Германия нещата са, седат така. Е, това удостоверение има функцията на съдебно решение, те се прилагат, хората признават това въздействие, но не, нещата не се свеждат само до това. Въпросът е защитата на правния обмен. Тоест, ако един гражданин иска да получи наследство от чужбина, то е, това да е правно обвързващо в двете страни. Тук се подкрепя обмена в рамките на единния пазар. Има такива факти, такива формулировки, които трябва да се прецизират. В заключение искам да кажа следното. Много е трудно задоволително да се регулират всички действия и всички ситуации, всички житейски ситуации – освен това има и целеви конфликти. В крайна сметка проблемите съществуват, но се надявам с това, с, с този регламент, тези регламенти, тези проблеми да намалеят. Все повече последната воля на починалия ще може да бъде зачитана но в крайна сметка е последния и крайния резултат се случва и вследствие на прилагане на разпоредбите. Хората, които живеят, не са си сменяли местожителството, за тях нещата не се променят, но ако притежават имущество в друга държава членка, то а, тяхното положение се подобрява, защото в такъв случай те могат да използват юрисдикцията на своята собствена страна, за да управляват имуществото, което се намира в друга страна. Мисля, че е, този регламент ще доведе до положителен резултат. Аз изготвих един работен документ преди половин година. Не искам да насилвам нещата, не искам да повлиявам и да прекъсвам дискусията, но смятам, че дискусията в държавите членки е важна. Тя трябва да бъде взета предвид при взимане на решението в съвета. И се надявам до година да мога да, може да, да мога да направя предложение, на базата на което да се обсъди този регламент и да се гласува предложението като цяло. Благодаря ви. Е, е, Извинявайте, господин Калес, имате думата. Grazie Presidente. Io credo che con il progetto di regolamento comunitario... Много благодаря, господин председател. Да, този проект за общностен регламент за унаследяването е изключителна възможност за законодателите на Евросъюза да вземат отношение и да действат в един доста ограничен сектор за момента, който обаче често се отразява върху живота на гражданите, именно ползването на нотариално заверени актове в сделките за унаследяване. Нотариални актове или актове заверени от някаква друга държавна инстанция. В случаите, например, за наследство след смърт е изключително важно да се разполага с необходимите нотариално заверени документи, като, например, нотариално заверен документ за приемане или отхвърляне на наследство, за това в какво се състои наследството, на колко човека се разделя и прочие. Каква е целта на този проекторегламент, който днес обсъждаме? Целта е да даде възможност на всички граждани да ползват такива нотариално заверени актове, нотариално заверени в най-честият случай, защото може да има и друг вид заверка. След това този документ, заверен от нотариус в дадена държава членка, следва да бъде ползван в други държави членки и признаван съответно. Ако погледнем на нещата от друг един ъгъл, това всъщност означава, че местните национални власти ще използват нотариално заверен документ от друга държава членка. Ще заместят един национален с чужд документ. Защо това е толкова важно и толкова ценно за нас всъщност? Ами просто, просто защото в една голяма част от случаите Нотариалните заверки свидетелстват за истинността на подписа или истинността на изповяданата сделка. Това се това превръща всъщност в по-правно издържани и по-правно гарантирани всички всички сделки, свързани с унаследяване. Жалко би било да не използваме един такъв толкова изпитан механизъм, когато става дума и за сделки по унаследяване в трансграничен смисъл. Все още няма изчерпателно европейско законодателство по въпроса. Ето за това да, до момента и за момента всъщност е необходимо да използваме, в зависимост от това коя държава, за коя държава членка става дума, норми и разпоредби от международното право. Понякога тези норми и разпоредби са разнобойни и са обект на различно тълкуване от съответните национални, местни, регионални дър... органи, които се занимават с въпросите за унаследяването. Сега обаче в а, член 34-35, както и в 20 точка от преамбюла на регламента, се предвиждат важни норми и разпоредби, за трансграничното използване на нотариално заверени документи. Тези норми са обсъждани, понякога критикувани и дори понякога даже се изисква тяхното премахване. По мое мнение обаче, това се дължи единствено и само на неразбиране в дълбочина на дебата. Според критиците на този документ. Не става ясно за какъв вид документ става дума. За мен това обаче е повече от очевидно. Давал съм примери в защита на това си мнение преди. И благодарение на собствения си опит, мнозина от тук присъстващите, например, лесно биха могли да дадат дефиниция за нотариално заверен документ, който се използва при е, изповядване на сделка за унаследяване. Понякога критиците подчертават, че няма да е възможно тези нотариално заверени актове никога да се използват като съдебни решения. Наистина тези нотариални документи биха могли да бъдат обжалвани в съда. Това е естествено и очевидно. Така че този вид критични бележки, всъщност ни оставят с впечатлението, че техният автор е груп невежа. Наистина, че, наистина, никой не се съмнява в това, че нотариалните документи биха могли да бъдат обжалвани в съда. Какво е важно тук обаче? Важното е, че нотариално заверения документ се признава за такъв в друга държава членка, различно от държавата на издаване. С други думи, нотариалната заверка, която е всъщност свидетелство за истинността и понякога от нея проистича, за истинността на документа и сделката и понякога от нея проистича изпълнителна операция, всичко това значи ще бъде признавано и в друга държава, не само в държавата на издаване обжалването може да се дължи на нещо съвсем различно, нещо съвсем неприсъщо и несвързано с същината на нотариалния документ като такъв. Сега, свободното движение на нотариално заверени документи в Евросъюза все още не съществува. Или по-скоро не съществува в пълен вид. Законода... Изпълнителната сила обаче на този нотариален акт е призната. Това, което не е признато за момента е просто документалният характер на нотариалната заверка. Ето за това всъщност работим по този регламент. Нека да не забравяме, че европейското общностно право вече съдържа принципа за признаване на нотариално заверени актове с изпълнителна функция. Това вече е застъпено в Брюкселския конвент от 1952 година. Сега вече го подчертаваме отново в член 51 на документа Брюксел 1 и в регламента от 2003 година. Регламент, регулиращ признаването на документи в областта на семейното право. Има и много други регламенти, регулиращи издръжката. За какво става всъщност дума? за това, че държавите признав, държавите членки признават в гражданско-правосъдната си система изпълнителния характер на, национално, на нотариално заверените документи. Каква е дефиницията на нотариалният акт? Имаме едно такова определение от 99-та година по делото УНИАК. Там можем да прочетем, че това е акт, признат като такъв от обществена власт и която, се, и която проистича не само от подписа на нотариуса, а и от самия правен формат на документа, чието изпълнително съдържание се признава и съдължител... изпълнителна сила се признава и в другите държави членки. Това представлява всъщност част от регламента за признаване на титли и звания, както и на а, присъди за изпълнителни присъди за издръжка. С други думи, виждаме откъде идва происхода на сегашния регламент. Откъде проистича законодателната и доказателствена сила на този нотариален акт? Това е особено важно, когато става дума за унаследяване. Като обяснение, като иллюстрация, искам да подчертая, че нотариалният акт може да бъде използван като специален правен казус, когато трябва да се докажат наследствени права. Европарламентът няколкократно дебатира по въпроса за нотариалният акт и проучи, съпостави съществуващите в държавите членки норми. И в крайна сметка бе приета резолюция по въпроса. Особен пример искам, особено искам да цитирам тук като пример е апостилът от 2007 година – тъй като все още е необходим този апостил, за да може нотариалните актове да бъдат приемани и признавани от една държава членка, различна от държавата по происход. Това го четем и в проучванията. Проучвания, които потвърждават потвърждават дебата между Европарламента и Европейската колегия на нотариусите през 2008 година. в много държави членки, някои от сред тях Франция, Обединено кралство, Италия, Полша и Швеция, се практикува практикуват този вид признаване на нотариални актове. В резолюция на парламента от 2008 година се подчертават най-важните различия, съществуващи между правните режими на държавите членки. С други думи, какво искам да докажа с всичко това? Че съществуват доказателства по силата на които е очевидна нуждата от регламента, който днес тук ни занимава, защото ще кодифицира в европейското общностно право норми, целящи да направят още по-лесно придвижването от една държава в друга на тези нотариални актове като съдебно доказателство. Когато представихме проекто регламента, обяснихме в какво се състои нотариалният акт. Нотариалният акт е документ, издаден от една държава членка, коя, който може да се признава като абсолютно същия вид документ в друга държава членка. И няма нужда да бъде подменян от друг. Разбира се, обаче, ефекта, който произвеждан от реалния акт в приемната държава членка, в, ни, в никакъв случай не може да бъде по-силен от ефекта, който ще произведе в собствената си държава. И същият си логизъм е верен и в обратната посока. Очевидно е, че нотариалният акт може да бъде предмет на контрол и разбира се обжалване в съответната съдебна инстанция. Това ще подлежи вече на друг вид регламентиране, както в националната съдебна система на държавата по происход, така и на приемната държава. И най-вероятно ще има различни случаи в зависимост от това каква съдебна материя ни занимава. Разбира се, обаче общностното право в областта на нотариалните актове, както и проучванията, които се извършват по поръка на парламента, ще ни позволят да излезем с по-обмислени и по-прости предложения за практическо прилагане на общия нотариален акт в Евросъюза. Благодаря. Благодаря, господин Паскалис, за е, е, това подробно представяне на проблемите, свързани с нотариалните актове в Европа. Е, този проблем ще ни занимава през следващите години. А сега искам да помоля господин Шонсен от Франция, нотариус. Мерси, месье президент. Благодаря. Предложението за регламент от 14 октомври 2009 има две основни принципа. Първо се занимава с въпроса за наследството и е обичайното местоживеене на страната като се смята, че това е една директна връзка между починалия и съответно правото, което трябва да бъде приложено. Има създадена работна връзка на Международната мрежа на нотариусите, споменаха тук съответната организация, който огледа и размишлява по въпроса. Тук се подчерта, че е, семейното право почива на национални и културни традиции във всяка държава. И искам тук да направя една оговорка за това, че някои страни е, имат отношение към това какъв режим да се при... прилага. Някои страни държат да се приема принципа на разделяне за движимо и недвижимо имущество. Тоест, а други страни са готови да не признават тази връзка, а да признаят съответното право на страната. Ма successorale soumise à des фасилите партаж faciliter le Търси се улесняване на унаследяването, като не винаги тази система за разделяне на видовете на наследство представлява недостатък. И така, това автоматично се прилага в съответната държава членка. В противен случай обаче, ако тази сесеционна система няма резерви, нещата ще се приложат по друг начин. Сега, този регламент желае в член 27 особено, желая да урегулира нещата, за да бъдат те по-лесни за националните законодатели, особено когато става дума за предварително изразяване на мнение, в моя случай Сената на Франция. Сега, кога трябва да има, кога трябва да прибягваме до публичното право, кога, а кога това представлява правомощие на общностното такова. С други думи, кога е общност на компетенцията, кога е субсидиарност. И така, прекъсването всъщност или скъсването на връзките, които съществуват в момента между правните системи, ще се отрази върху бъдещата защита на семейството и неговите членове. По въпроса за планирането на наследството. в административен и финансов смисъл. Това е свързано с опазването на семейните права. Наистина има много различни правни режими в областта на унаследяването и затова е толкова трудно за едно частно лице, което се оказва собственик на имоти и собственост в различни държави. За това лице всъщност е доста трудно да планира действията си за това как да ги разпредели, как да ги ползва. Наследниците наследниците, техният брой, техните желания са всъщност едно допълнително затруднение, една допълнителна спънка в този режим на правоприлагане. Наистина, търсим за в бъдеще по повече комфорт по-лесно прилагане и на по-голяма възможност за предварително планиране спрямо това, което съществуваше във Франция като механизъм през 2007 година. Когато става дума за планиране на наследството, има няколко възможности. Има възможност дори и да се избере правният режим по, по силата на който да се направи разпределението на наследството. И тук има затруднения, свързани с различните законодателни механизми. Това се признава в, е, в съществуващите европейски регламенти до момента. Наистина, така нареченият единен закон цели именно това да повиши защитата на индивидите и на семействата, когато става дума за наследство и разпределение на наследството, за да може в крайна сметка да се уважи правото на индивидите да избират място за пребиваване, за живот и за всякакъв друг вид жизнена дейност, а не да го правят с оглед на това къде ще бъде по-лесно за, за техните наследници. Това е един, едно, още едно измерение на комфорта, на жизнения стандарт. За това е необходимо човек да има свобода да избира правен режим или пък да се придържа към един единен правен режим, когато той бъде установен. Когато се установява место живеене, много от материалните, от вечните права на индивидът избрал да живее на това място, се обвързват с него и те на свой ред, като например заплатата, пенсията и най-вероятно голяма част от недвижимите му имоти. Това е особено трудно след това за наследниците, когато трябва да разпределят собствеността на тези наследени имоти в зависимост от разпоредбите на наследственото право на мястото на резиденция. Обикновенно, обикновенно тези процеси на разпределяне на наследството протичат в близост от мястото на резиденция на починалия. И третата ми бележка е свързана с административното управление на наследството. Това са има два възможни начина. Или това е самият наследник, или това е някаква административна служба, която действа от негово име. Това, разбира се, е свързано с вътрешното материално право и общият единен наследствен регламент ще предложи нов и по-лесен метод. И отново повтарям, това ще бъде с цел по-добро опазване, повече закрила, правна закрила на семействата и на наследниците в частност таксите, които трябва да се прилагат със съответните намаления отстъпки, ще бъдат също обект на регулиране защото това е неделима част от регламента за унаследяване. Този регламент сочи, че законът за унаследяването трябва да установи административните, както и финансови измерения на цялата процедура. Дали трябва да се прилага законът на държавата членка и съответният административен механизъм на държавата по происход или в друга държава членка да се извършва всичко това. Този втори вариант е свързан с страхове и опасения дали ще има признаване и хармонизация. И сега в заключение искам да кажа, да почертая отново важността на този единен закон за закрила на семействата. За момента понякога играем на криеница и се осланяме на съществуващите законни луфтове. Дали ще се прилага правото на последното място, където е пребивавал починалия или някакво друго право, това е въпрос на правен режим, свързан с наследството. И тук всяка държава регулира материята според традициите и суверенният си културен багаж. В заключение искам да подчертая важността на формалностите, на, на това колко формално трябва да са издържани всички документи, свързани с наследството. Професор Грималди от Парижкия университет твърди, че това цели отново да закриля гражданите, които в едни такива обстоятелства се водят сякаш повече от сърцето, отколкото от разума. Благодаря. Благодаря на господин Шансон за тези много подробни изложения. Виждаме, че положително се оценява последното местопребиваване на починалия. И сега давам думата на господин Ленка Леше. Извинявайте, госпожа Ленка Лешай е от Чехия. да На нея давам думата. Добри ден, děkuji за pozvání на tuto Добър ден, дами и господа. Благодаря много за поканата да присъствам на тази конференция. Аз казвам Ленка Леса и така се произнася името ми. Благодаря. Темата, по която ще говоря, е съдържанието и последиците от създаването на европейско удостоверение за наследство – в, е, свързан с предложения регламент. Разбира се, това е тема, която можем да дискутираме цял ден, но аз имам само 10 минути и затова искам да очертая само основните моменти, които според мен са от първостепенно значение. Европейското удостоверение за наследство трябва да дава възможност да се урежда наследството навсякъде в Европейския съюз. Както чухте, има различни начини, по които се създават завещанията, по които се унаследяват собствеността и по които се установяват наследници. Така че е, предложението на комисията за удостоверение за наследство – е то да съдържа еднакво съдържание навсякъде в Европейския съюз, независимо от страната по происход, т.е. страната, която го издава. Като последиците ще зависят от лицето. По силата на член 36 от предложения регламент, основната цел е да се даде доказателство за правото на наследника – а както така и правата и ролята на администраторите на наследството. Правят се предложения и за съдържанието, и за формата на удостоверението. Испанското председателство даде едно по-ясна дефиниция за доказателствата, които е, се искат и които проистичат от представянето на удостоверението. Това проистича от член 36 алинея А от изменения текст, така както бе предложен от Испанското председателство на 30 юни тази година. Какво трябва да се съдържа в това удостоверение за наследство? Чухме, че съдържанието му ще се определя от изискванията на закона. Същото въжи и за последиците, които ще създават това удостоверение. Тоест, то ще определя кой е законния наследник. То трябва да бъде ограничено до тази цел и не следва да съдържа повече информация, отколкото е необходимо. Трябва да бъде ясно и лесно за разбиране. А данните, които се съдържат в това удостоверение, трябва да бъдат защитени от член 32 алинея 2 от е, предлагания регламент. Те идентифицират органа, който е издава удостоверението, датата, данни има за наследника и за съответните разпоредби от закона и съответните права за унаследяване. Някои от тези данни обаче, особено съдържащи се в буква H, I, J и K, се нуждаят от повече внимание. Първо, не би следвало наследникът или наследниците да да Тоест би трябвало да е ясно кой е законния наследник по това удостоверение, но не следва да се изброява собствеността, т.е. това, което те унаследяват и това, което ще се търси като наследство в, по силата на удостоверението за наследство. Също не би следвало да се изброяват права и ограничения на наследниците. Това са букви Х и латинско и йод. Свидетелството не бива да пораждат такива права, защото права се дават само от съответния правен режим. Така че в Европейското удостоверение за наследство трябва да се обозначат съответните разпоредби от приложеното право. А, европейската мреж, е, съдебна мрежа ще е, е мястото, където може да се обменя подобна информация – също така удостоверението за наследство не следва да обозначава и процедурите, които следва да се изпълняват по придобиване на наследството, както се иска в буква К от същия член. А какви трябва да бъдат последиците от от е, издаването на това удостоверение. То трябва да се признава автоматично навсякъде в Европейския съюз, но това признаване следва да подлежи на съдебно тълкуване там, където е трудно това да, да, то да бъде признато. Като начало трябва да бъде ясно какви са последиците по отношение на свободното движение на лицата. Испанското и Белгийското председателство предлагат тези последици да се признават във всички страни членки, без да има допълнителни конкретни процедури за установяване на валидността на съдържанието му, както се предлага в член 32 алинея 2. Член 37, 38, 40 и 43 вече съдържат някакви елементи в тази посока, но няма гаранции за евентуалното непризнаване на съдебно решение. Няма да влизам в подробности, защото времето ми е ограничено, но искам да подчертая, че за да се постигне е, търсената цел за от Европейското устроение за наследствие, е важно лицето, което получава това удостоверение, да може да провери дали то е валидно, без да го изменя или прекратява. В такъв смисъл считам, че е необходимо да се търси създаването на електронен регистр, както предлага института Макс Планк. Считам, че а, що се отнася до последиците от удостоверението за наследство, не би следвало то да поставя под съмнение правата на наследниците, както и на администраторите. Но не трябва да забравяме, че те е, работят или трябва да работят добросъвестно, както се иска в член 3 и 4. защото това изискване се съдържа и в е, законите за наследство в страните членки. Параграф 5 от предложението на комисията разглежда удостоверението за наследство като възможност и да се използва то за регистриране в Европейския търговски регистр. Подобно предложение бе направено от комисията през юни. Удостоверението за наследство трябва да дава доказателства за наличността на наследство, без от наследниците да се искат други документи от държава, която не е тяхната държава на происход. И както наследниците, така и администраторите трябва да имат право да се удостоверяват с това е, удостоверение. Благодаря, госпожа Лесей за вашето представене. Това е много трудна, много сложна проблематика. Имаме малко време, може би десетина минутки, за обмен на мнения, господин Томея от Германския Бундестаг. Благодаря, господин председател. Най-напред, това, което казахте вие в началото, са задълженията, аз съм малко резервиран. Но смятам, че когато човек иска едно такова удостоверение, е, те трябва да са правно обвързващи, наистина, защото в противен случай няма да бъде възможно, няма да, да има смисъл. Но до тук ще спра с тази своя забележка. И на второ място искам да повторя, че имам определени резерви по отношение на принципа за гражданственост. Но и тук зная, че трябва да се стигне до някакво решение по отношение на гражданствеността и на принципа на последно местопребиваване. Става дума, може би, за култура, за традиция, а не непременно за право на унаследяване, но трябва да се намери решение. И третото, на което искам да се спра, при госпожа Лесай чух такъв намек, намек за един регистр. Утре тази тема ще се обсъжда в германския Бундестаг, въвеждането именно на такъв регистр в Германия. Мисля, че е логично да се помисли дали не се дали европейското удостоверение за наследяване не трябва да предложи въвеждане на такъв регистр. Може би трябва да се получим от държави, които вече имат такава практика. Ние в Германия нямаме такава практика. А, може би е хубаво да свържем националните регистри с евентуален регистр за европейско удостоверение за наследване. Euh, Господин председател, малко забележка по този въпрос по европейското удостоверение за наследство. Ние обсъдихме или обсъждаме вече една година във Френския сенат тази тема. Дадохме положително становище на общностната инициатива, но все пак обърнахме внимание, от името на френското правителство и на различните институции, на европейските институции, че в Франция съществува, може би и в други страни, един механизъм, който се нарича резерв за наследниците, т.е. механизъм за защита на наследиците, които им дава възможност една част от наследството да бъде оставено на страни, една трета или две, чет, една четвърт или в зависимост от това колко са децата. И искаме да обърнем внимание на европейския законодател за необходимостта да се отрази този механизъм за резерв, поне в Франция ние да сме, държим на този механизъм, това е част от нашата традиция. Така че, когато се редактира регламента, е добре да се отрази тази даденост на законодателството. Може би някой може да ни отговори всъщност къде е стигнала работата по този въпрос. Да, исках да е, кажа нещо. Не искам да критикувам Бундестага, но аз мятам, че това, което разбрах и от Белгийския сенат, че, а именно, че националният законодател трябва да се занимава с тази материя. И от политическа гледна точка трябва също да се ангажираме. А, това е една специална дискусия за наследството. Още преди 5 години, когато ставаше дума за зелената книга, видях, че това е много сложна материя. Аз стигнах до убеждението, че само че само една подобна комбинация, която предлагаме, именно комбинация от гражданство и, и и ако това гражданство обвържем с правото на избор, само тогава може да стигнем до някакъв е, компромис. Например, правото на глас също може да се обвърши с местопребиваването. Местопребиваване в разстояние поне на 3 години. Това е логично. Тоест, само тогава може да стигнем, да, да постигнем напредък а господин Юнг, това, което вие казахте, е, също се дискутира и при нас. Имахме съвместно заседание на, докладчика, на докладчиците с, с докладчиците в Сянка и с е, членове на Министерския съвет. Изслушахме професор Пато, който представи е, едно изследване, бе поръчал изследване по тази тема, но ако си представите тези комбинации, за които говорих, то няма да се променят много неща. Има положителни обстоятелства, положителни елементи. Ето, например, един германец, който живее във Франция и е женен за французойка. Той живее там. Това е неговото местонахождение. И по принцип той до момента подлежи на юрисдикцията на германското право по отношение на наследството. Но да речем, той има деца с тази жена, той а, инвестира, той депонира своите пари в Германия, но неговите недвижимости са си във Франция. То тогава Според германското право, той всичкото негово наследство трябва да бъде раздадено, трябва да бъде унаследено по немското право. Аз лично смятам, че ако се вземат всички фактори предвид, няма да се стигне до накърняване на ситуацията на наследниците. И тук става главно за трансграничните проблеми, но е, ние поръчахме, както казах, едно изследване, което също което изследване също идва до резултатите, които представих. И сега давам думите за господин Паулен за заключителни забележки. Благодаря, господин председател. Нека сега от името на колегите на националните парламенти да благодаря на комисията за организирането на днешната среща. По традицията на моя парламент искам да кажа, че аз също съм напълно наясно, че правителството на Обединеното кралство не е решило да се присъедини към тези предложения, поне за момента е така. В Камерата на лордовете ние огледахме много внимателно предложенията на комисията и подчертахме колко са сложни нещата. Същото бе подчертано и тук. И вие, господин председател, преди секунди говорихте по, същия, по същата тема и колегата от Бундестага. И не искам да бъда поредния пример за типичния англичанин, както бе описан той от колегата ми днес сутринта, но ясно е, че има нужда да има промяна. Ясно е, че има реални проблеми за гражданите, които имат трансгранични проблеми. Но смятаме, че ако търсим едно общо решение, ще се сблъскаме с реалната опасност да създадем неочаквани последици, да осложним нещата повече, отколкото са осложнени и сега. Де, да действаме в една област, която е толкова тясно свързана с националните закони за собственост, националната култура, е много опасно. Трябва да действаме много внимателно, така както прави и комисията реално в областта на наказателното право. И мога да кажа, че те имат значителен успех. Решават нещата стъпка по стъпка конкретно, а не с едно общо предложение, както правите сега. Съгласен съм, че сигурно Обединеното кралство има повече проблеми, отколкото от други, тъй като нашата конкретна законова традиция по отношение на собствеността е много сложна, но факт е, че ние държим на това завещателя да може да, да прави завещание по начин, по който той желае. Така че за нас не искаме да има ограничения. Това е огромен е, проблем в Обединеното кралство. И искам да ви помоля да разберете. Да разберете и ролята на нотариусите в Обединеното кралство, както може би и в други страни членки. Тя не е точно такава, както бе описана от ораторите, е, които говореха за собствените си страни. И нотариалните актове не във всички страни имат същата сила и същия статут. И тук стигам до проблеми, които имаме с а, това предвиждано европейско, европейски сертификат за наследство. Предложението е формулирано толкова общо, че включва не само съдебни решения, но и удостоверения на нотариуси. Но това дали ще бъде достатъчно, за да се осъществи прехвърлянето на собственост в Обединеното кралство или други страни членки, без да има изисквания за представителност, както ние изискваме. Ние имаме подобни проблеми за така, автентичните документи. Е, напълно съм неясна, господин председател, че времето напредва. Знам, разбирам, че по предложението се работи, и ние следим докъде е стигнало то. А сега, дали ние ще останем на страни или ще се включим, в края на кращата решението ще се вземе от това как ще се включи понятието обичайно местоживеене и как ще се дефинира то, защото ни се струва, че дефиницията трябва да бъде много по-пространна и трябва също така да има по-голяма възможност за избор на а, формулиращия наследството. А също така а, данъците върху наследството е проблем режима, няма да започвам дори да коментирам какъв е режима в Англия по този въпрос, но това е въпрос, който трябва да се обмисля. И ми се струва, че за да се опрости процедурата и да им, да се за, запазят режимите и да се търси някакво едноквяване, трябва да, да се търси и именно избягване на това ограничение при формулиране на наследство. Много съжалявам, че е, влизам в противоречие е, с е, колегите нотариуси от други страни. А ако бях млад, щях да застана изцяло на ваша страна, защото ми се струва, че вашето занятие е много по-доходоносно, отколкото моя, моята професия в Обединеното кралство. Но нещата действително са много сложни и съм сигурен, че всички национални депутати ще искат в подробности да, се, да разгледат предложението преди да то да бъде прието. Аз лично бих предпочел именно в тази област Обединеното кралство да си остане на страна, да не се включва в механизма. И предложението е твърде общо. Смятам, че една процедура, която да решава нещата стъпка по стъпка, би се радвала на по-голям успех. Благодаря, Лорд Паунес. Благодаря ви за тези забележки. Аз няма какво да добавя към тях. Мога да кажа, че Обединеното кралство, а и британските колеги тук дискутират това предложение и смятам, че то ще бъде прието и дано наистина Обединеното кралство успее да се пребори за едно включване. Предимството е разбирателството едни за други. Разбираме, че едва с когато човек навлезе в материята, вижда разликите, защото тук трябва да се влеят опита както на експертите, така и на политиците. В крайна сметка обаче става дума за обикновените хора и както каза лорд Онес, тук става дума и за данъците и тогава хората веднага започват да разбират грешно нещата, защото с приложимото право ще се промени и приложимото данъчно право, което естествено не е така. И затова искам да ви помоля да винаги при всяка възможност да можете да правите, да, да оказвате върху тази разлика. А сега искам да обявя една инициатива от страна на комисията, която е много важна, а именно обяснението, че данъчната политика, данъчното право няма да бъде, е, няма да стане единно, няма да има двойно данъчно обла, облагане. И това е важно за гражданите да разберат е, нашата терминология. това, както виждаме, много неща ще се променят, е, много неща за е, съдилищата и за съдиите ще станат по-лесни. В голяма степен нещата, казусите, които имат трансгранични аспекти, ще могат да бъдат решавани по-лесно. Е, съдилищата с един съд ще може да прилага своето собствено право и това би било. И това трябва да се каже на онези хора, които до момента гледаха, които пре, до момента, на тези съдии, които до момента главно следваха принципа на местопребиваване. Мисля, че във всички случаи това е една голяма европейска добавена стойност. Благодаря на всички лектори, на експертите, и на всички, които очаква, участваха в дискусията. Благодаря на слушателите. В 3 часа ще продължим.